Yeah.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

Уважаеми дами и господа, драги колеги, бих желал да започнем. Времето напредва. И без това вчера и онзи ден беше трудно да спазваме графика, тъй като имахме доста тежки точки от дневния ред. Всички, които са тук експертите, другите лица, заинтересованите хора от обществото, колегите и колежките, всички вас ви поздравявам с добре дошли. Поздравявам с добре дошъл и колегата Грана, държавен секретар по правосъдие в Швеция. С него заедно организираме този семинар. Това е съвместна инициатива на председателството на съвета – шведското председателство и на тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси. Става дума за авторско право, осиротели произведения и за справянето с проблема с авторското право, с шрифта на слепите. Статистиките показват, че при така наречените осиротели произведения става дума за двуцифрени проценти. Тоест, те са значителен брой. И точно хората с увредено зрение, за тях е особено важно, когато се касае за авторско право, техните интереси да бъдат защитени, да бъдат отчетени и за това шведското председателство, както и нашата комисия по правните въпроси са на мнение, че се заслужава да направим един семинар, от който да извлечеме необходимите политически изводи. Преди да дам думата на господин Гранер, тъй като и той иска да ви поздрави, трябва да направя няколко технически съобщения. Резултата от заседанието на координаторите искам да го обява. Вчерашния ден две имена има, по които са достигната едино мнение. От една страна отчета за наследственото право, господин Лехнер, и доклада по въздействието на госпожа Нипъл. Комисията по правните въпроси, координаторите решиха във връзка с темата Impact Assessment в следващата година да направят едно пътуване до САЩ и е, е да се срещнат с Конгреса. Има редица съгласувания между политическите групвания, коя политическа група кой доклад ще подготви. Аз не искам да, да говоря сега за отделните оратори по политически групи. Сега искам да дам думата на господин държавния секретар Гранер. Имате думата, заповядайте. Много ви благодаря, господин Лене. Уважаеми приятели, госпожи и господа, нека да започна като още веднъж ви приветствам с добре дошли на този семинар посветен на авторските права. За мен е удоволствие, че шведското председателство и Комисията по правните въпроси организира заедно този семинар – Има ясно изявен интерес към тази тема от страна на хора, които са с увредено зрение. И е много важно също така да се справим и с проблема с осиротелите произведения. Поради тази причина и комисията миналата година разгледа тези въпроси в своето съобщение, посветено на проблемите на обществото, базирано на знанията. Тази тема става все по-значима, все по-голямо въздействие има. Дигиталното, цифровото развитие дава възможността да се качва а, голям обем от интернет съдържание, музика, книги. Това ни дава нови, невероятни възможности, но също така ни поставя пред нови предизвикателства, защото законодателите трябва да се справят с проблемите с авторските права. Трябва да сме сигурни, че има справедлив баланс между различните интереси на различните заинтересовани страни в тази област. Една сфера, която а, засяга въпроса с а, авторските права е именно а, сферата с подобрен достъп до произведения от страна на хората с увредено зрение. Едва ли не бихме си помислили, че това не би било проблем в наши времена. Защото наистина има възможност да се качват произведения, които са в подходящия формат и с подходящия шрифт, за да бъдат ползвани от хората с затруднение. За съжаление обаче реалността е различна. Защото се оказва, че едва 25% от произведенията, които се публикуват в Европейския съюз, са достъпни до хората с увредено зрение. Разбира се, този процент е още по-нисък в развиващите се страни. Това означава, че хората с увредено зрение, както в Европейския съюз, така и извън него, не могат да разгърнат изцяло своя потенциал. Това означава, че тази ситуация е неприемлива и нещо трябва да се направи по въпроса. Разбира се, за мен е много приятно, че този въпрос ще бъде разглеждан както от Европейския съюз, както в рамките на европейските институции, а така и от страна на специализираните организации, които се занимават с този въпрос. Ние организираме форум на заинтересованите страни, за да сме сигурни, че ще бъдат разгледани проблемите на хората с увредено зрение и ще се постигнат подходящи решения. Формирана е платформа на заинтересованите страни, за да може да се улесни достъпа до произведения за хората с увредено зрение. В допълнение и някои държавите членки на СОИС предлагат нова стратегия, която да подпомогне хората с увредено зрение. Разбира се, предложението почива а, върху един текст, който беше изготвен от Съюза на а, слепите, Световната организация на слепите. важно е, че се осъществява работа, че има напредък в тези а, важни въпроси, защото наистина е от голямо значение да се подобри достъпа до произведения от страна на незрящите хора какво ще бъде най-доброто решение? Европейския съюз, европейските институции разполагат с най-много възможности да намерят правилното решение, да намерят правилния път напред. Важно е всички заинтересовани страни да работят заедно, за да намерят практически и навременни решения, които да удовлетворяват всички страни. Още една област, която се разглежда и е във връзка с авторските права, са именно осиротелите произведения. Това са произведения, които са защитени от авторски права, но техните автори не могат да бъдат открити или не може да се осъществи контакт с тях. Тези произведения се цифровизират и се разпространяват, служат на различни цели. В една среда, която е от интернет, означава, че тези произведения могат да се разпространяват с минимални разходи. С цел да се осъществи достъп до материали, до произведения, до които иначе има труден достъп, ние се опитваме да осъществяваме проекти за още по-голяма цифровизация – Разбира се, на европейско ниво. Това е Европейската цифрова библиотека. Тази библиотека е част от един проект, който цели запазване по цифров начин, наколкото е възможно по-голям брой произведения. Очевидно, тази цифрова среда, тази дигитализирана среда ни предоставя нови и чудесни възможности, които подпомагат иновациите. Но когато става въпрос за осиротели произведения, ние не можем да се свържем с авторите, които да ни позволят публикуването на тези произведения в интернет. Това не ни позволява да направим друго, освен да използваме произведението, като сме заплашени от наказателни действия за нарушаване на правилата или да не използваме произведенията. Това означава, че милиони произведения не могат да бъдат използвани и е очевидно, че това не е от обществения интерес. Това означава, че ние трябва да предприемем някакви действия. Разбира се, е много важно е, че Европейската комисия реши да разгледа този въпрос при своята оценка на въздействието. Разбира се, има определен набор подходи, които а, касаят дигитализацията, цифровизацията, но решението, което достигнем, трябва да бъде гъвкаво, трябва да осигурява а, правна сигурност, а също така и да гарантира, че а, авторските права на притежателите са защитени. Всъщност, някои държави вече са въвели законодателство, което урежда въпросите с осиротелите произведения. Един пример от скандинавските държави законодателни текстове, които се казват разширени сертификати или лицензии за осиротелите произведения – Тези сертификати, тези а, лицензи, колективни лицензи, всъщност покриват както произведения, които са а, направени, които са произведени в съответната държава, така и в други държави. А, това означава, че потребителя може да получи и лиценз или разрешение, което му дава право да използва сиротелите произведения. Но а, тази система може да се прилага само в ограничен брой случаи. Разбира се, възможно е да се въведат и други схеми за разширени лицензии. Това е нещо, което вече е направено в Дания и в моята собствена държава, Швеция. И така, накратко, Ясно е, че въпросите с сиротелите произведения и достъпа до произведения от страна на незрящите е свързана с много въпроси, касаещи обществото базирано върху знанието. този семинар ни дава чудесна възможност да обсъдим тези въпроси и да постигнем напредък в европейски контекст. Очаквам с нетърпение да чуя вашето мнение и да участвам в дискусиите. Благодаря ви, че ми дадохте възможността да кажа тези въвеждащи думи. Благодаря. Благодаря, господин Гранер. Преминаваме към втората част от първата част, първата част на заседанието. Госпожа Маргот Фрюлингер ще го... Тя е болна, ще го, бъде представена от господин Людер. Дам му думата. Господин Лене, благодаря. Благодаря на парламента, който ни покани. Ще докладвам накратко за състоянието на нещата щата по проблема с осиротелите произведения. Тъй като моите знания са на английски язик, ще ме извините, ако пренебрегна моя майчин език за кратко време. На 26 октомври е, направихме изслушване посветено на така наречените осиротели произведения. На него присъстваха представители на всички заинтересовани, това число библиотеките, издателствата и проектите за архивиране на литературни произведения в интернет, това число Google, но има и много други, занимаващи се с такава дейност. Според мен и това е личното ми мнение, срещата ни е, се занима с две основни положения относно осиротелите произведения. Първо, е, въпросът е за голямата продължителност на действие на авторското право е, до смъртта на автора, плюс 70 години след това. И възниква наистина проблем за творбите, чието авторство не е изяснено. Особено при по-старите произведения. Както литературни творби, е, но лесно може да си представите, става въпроси за фотографии, за е, произведения на скулптурата. За фотографиите е почти невъзможно при тогавашната технология да се припише авторството. И дори днес е, в 99 от процента от случаите в интернет фотографите се разпространяват без посочен автор. И вторият въпрос, на който обърнахме внимание, е, се свежда до това, че с устаряването на едно произведение, толкова по-трудно става да бъде установена самоличността на автора. И това бе дилемата, посочена от много от участниците произведенията, които е, не са в такова голямо обращение, е, които не представляват кой знае колко стоп, голям стопански интерес, е, по-трудно могат да се свържат с определен автор. И още повече, колкото повече време минава от създаването на, на творбата, толкова по-трудно става да се установи нейното авторство и толкова по-скъпо. Беше установена също така е, една пропаст, можем да кажем, между библиотеките и издателстват. Е, е, библиотеките биха предпочели подхода на изключение, на освобождаване от авторско право, докато другите, издателите, и разпространителите на авторски произведения поначало биха предпочели активния подход на лицензиране за ползване. Най-продължителен дебат се състоя относно нареченото тук от държавния секретар разширено колективно е, лицензиране. Каква е основата на тази концепция? Тя е достатъчно проста – Дружеството за колективно управление на авторски права, представляващо определена категория автори, да кажем композитори на музика, поема представителството и на осиротелите творби в същата категория. Ако Дружеството за колективно управление, например, представлява изпълнители, има множество осиротели звукозаписи, филмови ленти, същото дружество за колективно управление би представлявало и всички осиротели творби в същата категория. Разширеното колективно лицензиране очевидно означава, че ако за съответните творби и автори се смята, че се представляват от Дружеството за колективно управление, то същото би лицензирало ползването на тези творби срещу възнаграждение, като постъпленията от тази дейност се заделят и се изплащат в случай, че бъде установен автор в последствие. Следва да е ясно, че при тази схема ползването на осиротялото произведение не е безплатно. Дължи се такса на дружеството за колективно управление. Представителите на библиотечните асоциации от своя страна оспорваха това положение. Според а, Асоциацията на библиотеките е редно, ако бъде установен автора, той да получи възнаграждение за бъдещото ползване на творбата си, но не и за предходните случаи на ползване – освен това, представителите на библиотечните специалисти е, споменаха едно много интересно явление на вниманието и на е, Американското министерство на правосъдието е, във връзка с практиката на Google. Става въпрос за следното. Ако в рамките на една разширена колективна лицензия на Дружеството за колективно управление бъде дадено правото да представлява авторите, това дружество не би било най-вече стимулирано да търси авторите. Защо? По простата причина, че това дружество събира такси от името на неустановения автор и ако авторът не се появи, дружеството запазва парите. Така значи, че тук се получава известна несъвместимост на интереси. Колективното дружество би се обогатило в значителна степен, ако не бъде намерен автор. Този проблем може да бъде преодолян, разбира се, но противоречието бе посочено от представителите на библиотечните специалисти и това е един от основните аргументи на Штатското министерство на правосъдието по отношение на практиката на Google. Когато имаме колективен иск, представителите на, на групата разбира се, са онези, които са договаряли от името на групата и те естествено са заинтересовани да запазят парите за себе си, вместо да търсят е, правоносители. Ето защо е, библиотеките предпочитат законовото изключение или освобождаване, което би могло да придобие следния вид. След като ползвателят е провел добросъвестно проучване и разбира се параметрите на проучването следва да бъдат внимателно определени, същият ползвател има право да ползва осиротялата творба, ако не, не намери автор. Альтернативата би била осиротялата творба да се използва безплатно и ако авторът се появи в бъдеще, естествено ще му се дължи възнаграждение. Вторият вариант по, по тази идея за законово изключение се свежда до това ползвателят да заплати или на дружество за колективно управление, или на фонд, в който средствата се заделят в случай, че бъде установен автор. Това са общите параметри на дебата. Библиотеките определено предпочитат законовото изключение, безвъзмезно евентуално, но, но по този въпрос може да се преговаря, така да се каже. А правоносителите и издателската общност най-вече предпочитат лицензионна схема, подобна на вече разпространената в Скандинавия схемата на разширената колективна лицензия. При противоречието на интереси, което вече развих, но изход от това положение има, както следва който управлява правата от името на неустановения автор, ще трябва да докаже, че е провел добросъвестно проучване, за да намери автора. И това задължение за добросъвестно проучване се наблюдава в своето изпълнение от обществен орган, по отношение на дружествата за колективно управление на права, например, те винаги обичайно са обект на надзор от страна на, на държавни органи, Министерство на културата, патентното ведомство. И така, всяко дружество за колективно управление, получило разширена колективна лицензия, ще трябва периодично да доказва на извадков принцип, че провежда изчерпателни, добросъвестни проучвания за установяване на авторството е, на творбите, които по закон представлява. И последният момент в рамките на този дебат, е, с далеч по-широко значение обаче, е както следва. Няколко от участниците на посочената от мен среща, най-вече представители на, на научните среди, посочиха клаузата на Бернската конвенция, е, съгласно която може да се получат анахронизми в съвременния свят на интернет. Защо? Защото е, в днешния технологичен свят е, с така наречения електронен воден знак повечето авторски права могат да бъдат заложени в самия носител на произведението. В случая за, за фотографските материали това е очевидно. И ако не бихме могли да имаме централен европейски регистър на авторството, то е един полезен инструмент за установяване на авторството би бил изгубен. И ако всички възможности за регистрация е, на авторството, с които разполагаме днес, биха били разглеждани като формалност, т.е. като нещо без особена е, правна сила съгласно е, Бернската конвенция, то бихме е, изгубили е, автори и авторски права. Тоест, упражняването на авторско право, съгласно Бернската конвенция, е, е, е под условие за определено оформяне или формалност. И съответно всички неформални методи за установяване на авторството губят своята сила. В заключение, както вече посочи държавният секретар на Швеция, е, ние проучваме евентуалното въздействие Вариантите по оценката на въздействието все още не са е, до край очертани, но както е обичайно може да се е, предвидят следните варианти. Единият от тях, който е достатъчно сериозен, е нищо да не се прави. Да се твърди, че всъщност осиротели произведения няма и ако човек достатъчно внимателно проучи въпроса, ще намери автор, така или иначе. Разбира се, библиотеките смятат, че е, себестойността на, на подобно проучване е, би надхвърлило в значителна степен стойността на самите творби, е, биха се опорочили интересите на опазването на културната наследство и така нататък. Но това си е вариант. Вторият вариант е законовото изключение е, с подвариант възмезно и друг подвариант безвъзмезно. Третият вариант е схемата на разширено колективно лицензиране е, със съответен надзор е, като гаранция срещу евентуална несъвместимост на интереси. И третият вариант е фактически канадският модел, не дружеството за колективно управление на права дава разрешение за ползване на творбата, а държавен орган, който едновременно с това следи за добросъвестността на проучването. В заключение също бих искал да кажа, че всички тези варианти предполагат добросъвестно проучване. Законовото изключение, разбира се, е на разположение само на онези, които са проучили авторството. Е, разширеното колективно лицензиране също очевидно се свързва е, с условието за изчерпателно проучване и държавната лицензия като трети вариант естествено може да бъде дадена само след като потенциалният ползвател документално докаже достатъчно изчерпателно проучване. До февруари-март до година ще излезем с констатации от оценката на въздействието и е, тогава е, ще излезем, да се надяваме, с законодателна инициатива в хода на следващата 2010 година. Благодаря. Благодаря, господин Людер, за вашето изказване от името на комисията. Вижда се, че доста е напреднала Европейската комисия в своята работа. Преминаваме към втората част на първото заседание имаме общо 6 експерти, които ще говорят пред нас. Ние започнахме по-късно и затова моля всеки да ограничи изказването си до 8 минути. Иначе няма да успеем с времето. Започваме с госпожа Елизабет Нигеман, представителка на Европе... Европеана, генерален директор на Германската национална библиотека. Заповядайте, госпожо Нигеман. Благодаря много. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. За мен е истинско удоволствие, че съм тук сред вас и ви благодаря за възможността да се обърна към вас. Виждате една презентация, която донесох със себе си но както чухте, имаме само по 8 минути, за това ще сме на само най-важните неща и ще поговоря малко за своя доклад, който беше разпространен. Да кажа няколко думи за себе си. Аз съм библиотечен специалист, не съм адвокат по авторските права. Говоря от името на Европеяна. Както знаете, това са архивите, цифровите библиотеки. Понякога сменям своето амплуа, така че, както чухте, аз съм генерален директор на Немската национална библиотека, а също така отговарям за фундацията, библиотечната фундация. Поради тази причина наистина проявявам изключителен интерес към работата на Европеяна. За какво става въпрос? Тук ви показвам този комикс, който ви показва, че в най-обозримо бъдеще хората няма да е, използват нищо, което не могат да намерят в мрежата. Това означава, че всичко трябва да бъде качено в мрежата, всичко трябва да бъде публикувано в пълния си текст. А ако не стане това, ще достигнем до черната дупка на 20 век. Защо черната дупка на 20 век? Защото това са произведения, защитени с авторски права, ние трябва да направим нещо по въпроса. Разбира се, авторските права са само част от общата картина и според мен има пет възможни пътя на действие. Тук съм ги изброила, но те не са част от моята по-детална презентация. Е, разбира се, има и други а, възможни действия, но днес бих искала да поговоря по-скоро за решенията, които са свързани с тези пет възможни пътеки. Вече чухте а, за а, разширеното колективно лицензиране. Това се случва в Норвегия. Един чудесен пример за това какво би могло да се направи с произведенията защитени от авторски права. Но очевидно това е решение, което работи там, а не в по-голямата част от държавите членки. В Германия, например, ние започнахме един проект, в който се достигна консенсус между библиотечните специалисти, издателите и а, а, немското общество на колекционери, извинете, немското а, дружество за колективно управление. А, тук, разбира се, става въпрос и за добросъвестното проучване, защото до известна степен това, което правим тук не е законно. Ние говорим за лицензиране, е за заплащане от страна на библиотеките на определена такса така че да могат да бъдат заплащани съответните патенти. Но това е просто един проект, който се опитва да идентифицира елементите, които са необходими, за да работим с осорителите произведения. Всъщност, това, от което се нуждаем, са ясни дефиниции, а именно какво е осоротяло произведение, какво е добросъвестно проучване. Също така се нуждаем от правна сигурност, но не само в отделните държави, но а, говорейки от името на Европеяна, Става въпрос за е, правна сигурност, от която се нуждаем в Европейския съюз и на глобално ниво. Тоест, нуждаем се от легална сигурност, от правна сигурност, която е трансгранична. Също така трябва да имаме заинтересовани страни, които искат, които проявяват волята да работят заедно мисля, че не е нужно да подчертавам колко важно е да работим заедно, да обсъждаме нещата заедно и да достигаме до общи решения. А също така Европейския съюз трябва да работи върху едно модерно законодателство, свързано с европейските права. Има необходимост от решение, което да въжи в цяла Европа. Тоест, ние се нуждаем от правна сигурност, най-малко в границите на Европейския съюз, на Европа. Иначе няма да можем да съберем, да, да публикуваме културните съкровища, а, като част от тях са осигурителите произведения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Преминаваме към следващият експерт Тария Коскинен Олсон – тя е председател на Международната федерация ИФРО. Имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да се изкаже от името на ИФРО, на авторите и издателите и а, дружествата за колективно управление, които членуват в ИФРО. Иска се нашето становище относно следното. Има ли решения в държавите членки? Какви са елементите на едно ефикасно решение? Необходимо ли е общо европейско решение и как да бъде постигнато то? И дали е необходима законодателна намес? Най-напред всички ние сме за достъпа до творбите с неизвестен автор. За щастие, вече немалко е направено в рамките на експертната група на високо равнище за цифровите библиотеки през периода 2006-2008 година, поради което не е необходимо да преоткриваме Америка, така да се каже. Когато започнахме разговорите и бяхме на тези първи разговори заедно с госпожа Нигерман и много други, ние зададохме на представителите на заинтересованите страни въпроса, кои според вас са най-важните елементи, характеризиращи една цифрова библиотека. Правоносителите поискаха зачитане на правата си, културните институции поискаха правна сигурност. Ако съчетаем тези две неща, много лесно ще стигнем до извода, че е необходимо уреждане на въпроса за правата на осиротелите твърби. Някой трябва да говори от името на неизвестните автори. Ние смятаме, че правоносителите, представени от Дружествата за колективно управление, най-добре могат да говорят от името на неизвестните автори, понеже вече добре защитават интересите на известните. Що се отнася до действащите вече решения в държавите членки, те са немалко. Има нормативни решения, чухме за скандинавското решение – най-прецизно в това отношение е датското законодателство от 2008 година. Има текстове и във френския закон за интелектуалната собственост, даващи възможност Дружеството за колективно управление да представлява е, неизвестните автори. В Великобритания има схема за разширяване на лицензията е, за използване на непредставени произведения. Там съответното министерство има такива правомощия. Има ново законодателство в Унгария. В Канада съвета по авторско право може да лицензира и така нататък. Има немалко е, действащи решения. Освен това има немалко договорни решение. Както госпожа Нигерман посочи, в Норвегия Националната библиотека е изключила е, споразумение с Копинор, колективното дружество. Институт на Аудиовизуел де Франс и колегата ще говори по този въпрос е изключил е, споразумение с пет дружества за колективно управление на права във Франция. Холандския библиотечен форум по-нататък в Холандия е изключил колективно споразумение с практически всички холандски дружества за колективно управление на правата и също така системата, споменат от госпожа Герман, Германия. Германската национална библиотека и издателствата и колективните дружества си сътрудничат. Това, което е типично за всички тези решения, и стигаме до третия въпрос, наистина ефикасни решения, е, че те всички се основават на понятието за лицензия. Кои са според нас най-важните елементи в това отношение? Най-напред добросъвестно проучване. И тук има вече натрупан опит. Вече действа общоевропейско споразумение, меморандум за разбирателство, сключен миналата година – подписан от 27 организации, представители на културни институции и правоносители. Правната сигурност. Според мен правната сигурност има две измерения. Първо за управляващите правата органи и от друга страна за културните институции и ползватели. И правната сигурност трябва да се гарантира и в едното и в другото отношение. Как да стане това? Механизмите за лицензиране трябва е, да се основават на наличието на някаква организация, която говори от името не само на представените правоносители, а и от името на непредставените права. И тук основният въпрос е кой може да лицензира от името на липсващ правоносител. въпроса за отговорността на, на ползвателя също трябва да бъде регламентиран в системата. Ние сме убедени, че управлението на правата чрез лицензиране е солидна основа за по-нататъчни решения. И що се отнася до това, необходимо ли е общо европейско решение, нека кажем, че многообразието от национални решения е добро начало. Всички те трябва да отговарят на общо приятите критерии. Правна сигурност, е, добросъвестно проучване и лицензиране. Имайки предвид съществуващото многообразие, трябва да гарантираме практическото приложение. Инструментариумът, съгласуван в рамките на групата на високо равнище, по-настоящем се експериментира на практика е, по проект наречен Arrow и финансиран от Европейската комисия. Това е, е съкръщение, означаващо накратко достъп до сиротели произведения. По-нататък, е, необходимо е да се постигне взаимното признаване на националните решения в международен план. Трябва да се гарантира и наречената оперативна съвместимост. След като имате една система в Германия, една система у нас, откъдето съм аз в Финландия, двете системи ще трябва по някакъв начин да контактуват помежду си. И разбира се, ако всяко решение отговаря на общоприетите критерии, то следва да бъде признато в чужбина. Понятието за взаимно признаване се основава на едно приемливо национално решение. И тази приемливост се основава на някакви международно прияти определения, насоки, принципи. Е, за да се стигне до там, разбира се, всички заинтересовани страни трябва да си сътрудничат. И така, ние ще доразвиваме лицензионната система, ще я обогатяваме с правна сигурност, за да е, постигнем начин на предпазване от гражданска и наказателна отговорност. Много благодаря. А сега правният консултант на фирмата Google по правата Антуан Оберт. Uh, благодаря. Благодаря. На първо място бих искал да благодаря на комисията за това, че организира тази доста навременна среща, този семинар и благодаря, че поканихте Google да изрази своето мнение. Нека да започна като започна с това, че Google определено се занимава с този въпрос, с дигитализацията на съдържание в Европейския съюз. Има три основни въпроса, които бих искал да засегна. Повечето от тях бяха вече споменати. На първо място, сиротелите произведения не са ново явление, но те получават все повече и повече внимание напоследък с напредването на цифровизацията. Аз бих искал да говоря за тази цифровизация и за това как тя би могла да допренесе за авторските права. На второ място става въпрос а, за идентифицирането на авторите на осиротелите произведения. Това, разбира се, е свързано с определени технологии, с проекти като Arrow, а, нещо, което засегна госпожа Коскинен. И накрая бих искал да спомена някои от основните характеристики на решенията в Европа, е, нещо, което вече беше споменато, правна сигурност, а също така и рентабилност. Знам, че в момента се е, отделя много внимание на тези въпроси в Съединените щати, но аз е, няма да навлизам в големи подробности по отношение на работата на Google в САЩ. Сега, на първо място дигитализацията – тя създава а, нови възможности, както за правоносителите, така и ползвателите. Разбира се, едно от предимствата е способността да се запазят произведения, както и познания. Това е нещо изключително важно и е задача на библиотеките. Но също така дигитализацията може да вдъхне нов живот на старите произведения. Нека да погледнем набързо как може да се повдигне стоиността на авторските права чрез дигитализацията. Това е един от парадоксите, нещо, което беше разгледано малко по-рано и често се споменава авторските права продължават до 70 години след смъртта на автора. но произведенията всъщност генерират приходи за своите автори а, за много по-кратък период от време. Това, къса, това касае а, всички видове творчески произведения, като да речем телевизионните програми тези творчески произведения, това творчество, за съжаление, може да изчезне, може да се загуби за по-голяма част от ползвателите. Но това се дължи на различни фактори, но един от основните е това което наричаме ограничено пространство. Ограничено пространство в библиотеките или в книжарниците. Тоест, там могат да се прилагат само ограничен брой произведения. Това е основното предимство на цифровизацията, че ние приключваме с ерата на ограниченото пространство. Е, това създава нови възможности за правоносителите, защото по този начин произведенията могат да живеят много по-дълго. По този начин се обслужват интересите както на ползвателите, така и на правоносителите. Тук става въпрос не само за търсене на определени произведения, но и до улеснен достъп до всякакво творчество. Тоест тук цифровизацията определено е предимство. След това обаче идва проблемът с веригата на рентабилна... рентабилността. При цифровизацията трябва да сме е, сигурни, че тук разходите са по-низки, отколкото при е, авторските права. Това е нещо, което е основна движеща сила при цифровизацията. Тук се изправяме пред друг парадокс. А, именно колкото по-ниска е търговската стоеност на произведението, толкова по-вероятно е да се открие автора по-трудно. Например, това са старите произведения, които не са от особено търговско значение, но е доста скъпо да се намери, да се осъществи контакт с автора на произведения. Тоест, тук е доста скъпо да се прави добросъвестно проучване и да се установява статута на определено произведение. Тези разходи определено а, са препятствие за прилагането на авторските права и а, това всъщност не е една ситуация, която е от полза за правоносителите, нито пък за ползвателите. Тоест, ние тук се нуждаем определени стимули, за да може да се а, стимулира, за да може да се осъществи цифровизацията в Европа. И така, рентабилността, това е една система, която ни позволява да имаме достъп до голям набор от произведения, които не са от толкова голямо търговско значение. Тук вече има и правни решения, нещо, което беше споменато. И тук достигаме до втората точка, именно идентификацията на осиротелите произведения. Това не е просто едно предизвикателство, свързано с издирването или с проучването. Трябва да установим дали определено произведение е освиротяло и а, тук отново имаме а, това предизвикателство, свързано с разходите при освирителите произведения. Тоест, тук имаме нужда от технологични решения, за да може да бъде идентифициран автора. Като технологична компания, която специализира в тези проблеми и използваме, участваме в проекта ERO, ние всъщност улесняваме проучването и търсенето на правоносителя. Тук става въпрос за автоматизирано търсене и едно търсене, което е доста рентабилно. По този начин се намалява броя на осиротелите произведения и е по-вероятно това да се случи с факта, че проекта набира инерция. И последната точка, по която бих искал да говоря, са ключовите характеристики на отворената рамка за осиротелите произведения. Но ние се нуждаем от едно общо решение в Европейския съюз, за да се справим с проблема, свързан с осиротелите произведения. съществуват решения, именно разширеното колективно лицензиране в скандинавските страни. Съществуват и решения в Канада, както и законодателни решения в различни държави, наречем в Съединените щати, които покриват и отговорността, свързана с използването на осиротели произведения. В Европа имаме система, която се основава на лицензиите, както и на използването на инструменти, свързани с изключването на лицензи за използване на произведението за търговски цели. Разбира се, трябва да се проведе дебат, трябва да има обсъждания по тези въпроси, но трябва да се имаме ръководен принцип и Google обмисля смята, че следните характеристики са много важни. На първо място, вече го споменахме, правната сигурност. Не трябва да има риск, свързан с носенето на отговорност, гражданска или наказателна при търсенето на автори на осиротели произведения. Много е важно да се прилага добросъвестно проучване. Трябва да се взимат предвид и варигата на рентабилността Тоест, не трябва да бъде прекалено е, скъпо да се прави проучване, защото ако е прекалено скъпо, то просто няма да се прави. На второ място, решението за осигуряване на достъп до осиротели произведения, до старели произведения. Вече говорихме за това. А също така трябва да говорим и за времевото разпределение – А също така и къде да се пренасочат средствата, ако авторът не бъде открит, независимо, че има добросъвестно проучване. Освен това, системата трябва да бъде сигурна и безопасна. Не трябва да има рискове за злоупотреба с власт, защото има различни а, услуги, различни действия, които могат да бъдат предприемани в, а, чрез тези инструменти. трябва да се, тъй като става въпрос за услуги, които осигуряват достъп до съдържание в интернет. Google е поощряван от страна на Европейския съюз да развива инструменти, да развива технологични средства, които да позволяват работата, да позволяват улесняване на работата с усилители и произведения. Това ще продължи и за в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Преминаваме към Жан-Франсуа де Берно. Той е правен директор на Националния институт по аудиовизия и на във Франция. Моля. Благодаря. 8 минути, ако правилно ви разбирам, ще говоря на френски, така че онези, които е, смятат за необходимо, нека си сложат слушалките. Какво е ИНА? Е, стотици е, хиляди е, права, милиони двеста хиляди часа архиви, Стремеш да бъде охра... опазен един архивен фонд, който представя произведенията разпространявани от всички разпространители аудиовизуални институции, съществували до сега в Франция. Ние представяме и правоносители, и правоносители на правоносители на правоносители е, и е, естествено се стига до представителство на осиротели творби или по-скоро на осиротели права. защото така или иначе физическото лице, автор, носител, не е известно. За да бъде решен въпроса за използването на осиротелите права или произведения, ние сме сключили общи колективни споразумения с всички възможни представители на правоносители е, във връзка с, произведенията, които пазим във фонда си. Е, между 2005 и 2008 година бяха сключени най-вече тези е, споразумения по насоките на подгрупата за авторско право под егидата на Европейската комисия. И тук има не лоша връзка също с работата на комисията за осиротелите произведения. Френската държава е, поде такава инициатива е, от Висшия е, съвет за интелектуална и художествена собственост бе създадена тази комисия и а, тук целта на съвета бе не да а, полага допълнителна правна а, тежест, а да отстоява а, интелектуалната собственост и да не се стига до съдебен спор, който би уредил ползването на такива права. Так, но какво е решението за напред? Както казах, аз смятам, че решението се свежда до колективни споразумения с представителите на правоносителите. В това отношение възникнаха някои затруднения в зависимост от характера на въпросните права. В фондовете има пет големи категории. Е, тук от една страна имаме авторите и що се отнася до тях, е, ни се струва, че не винаги разполагаме с договор за авторско право. Нерядко този договор е бил сключван устно. И въпроса за осиротялостта на произведението възниква още на този етап. Тъй, че през, още през 96-та година Сключихме общо споразумение с дружествата за колективно управление правата на авторите. И ние получихме обща лицензия като аудиовизуален център да ползваме произведенията по всякакъв технически начин. И имайки предвид, че сключеното споразумение защитава и на аудиовизуалния център срещу всякакви последващи искове от евентуално появил се или установен автор. Стига, разбира се, произведението да е обхванато в репертуара на съответното дружество за колективно управление. Включихме и споразумение с журналистите, чието статут, знаете, двояк. Техните отношения са от една страна трудовоправни, от друга авторски. Сключихме с представителството на, на журналистите споразумение, съгласно което авторите, които членуват в дружеството, получават своето възнаграждение, доколкото се разпространяват, т.е. ние разпространяваме творби, на които те са автори, като съответно се урежда въпроса и за произведенията без автори. Понататък една друга подобна категория на авторите на телевизионни програми или предавания, които също се намират в трудовоправни отношения с съответната телевизионна мрежа. Техните права се уреждат от колективни е, трудови договори, е, свързани с, с датата на сключване на трудовия договор. И тук сключихме споразумение с синдикатите – на авторите на телевизионни предавания. И тук също бе уреден въпроса за осиротелите произведения, е, е, тъй като споразумението предвижда в срок от 30 години е, аудиовизуалния център да заделя средства за евентуалната такса, която би била платима на установения автор. Освен това, като казах, че има пет големи категории правоносители, е, продължаваме нататък. Това са авторите на предварително съществуващи произведения, които в последствие се интегрират в ново произведение. Това споразумение бе изключено преди около една година с най-голямото дружество на авторите във Франция, с членска маса от 50 000 автори. И съответното дружество ни гарантира срещу всякакви искове от страна на, на автори, известни или неизвестни. Ако не бъде установена самоличността на автора, отново, след като произведението му е включено в репертуара на Дружеството за колективно управление, ние сме защитени при евентуален иск. По-нататък авторите, продуцентите на, на, на заплата. Организатори на, на спектакли, на е, културни прояви. Тук е, различаваме още една категория, където трябваше да приемем едно така доста оригинално решение. Това са изпълнителите. Трудността е, тук е, че изпълнителите са пак правоносители е, срещу твърдо възнаграждение, т.е. от трудовоправен порядък. И е, след като нямаме разрешението на лицето, не разполагаме и със съответния трудов договор, няма начин да възнаградим и съответно да използваме творбата. On a donc conclu trois accords avec les trois catégories d'artistes-interprètes qui existent. И така, сключихме споразумение за трите категории изпълнители във Франция, е, в това число телевизионните. Споразуменията обхващат всички форми на ползване на произведението. Урежда се също така и въпроса за е, осиротелите е, творби. И когато не е установена самоличността на изпълнителя, е, отново се заделя дължимата сума е, в една блокирана сметка, специално открита от ИНА, случай, че изпълнителят някой ден се пробуди и се яви да си претендира възнаграждението. Разбира се, ние не твърдим, че е, сме намерили е, универсалното е, решение, окончателното решение за уреждане на осиротелите права, но струва ни се системата общо взето функционира. доколкото ние трябваше да встъпим в договорни отношения с синдикатите на различните изпълнители, е, трябваше да се приеме и законова разпоредба, благодарение на която именно ние получихме възможност да сключваме споразумения с синдикатите на, на артистите, на, на изпълнителите, и пак по силата на това ново законово положение можехме да се договорим с тях и за ползването на осиротелите творби. Благодаря. Благодаря. Следващия, надявам се, че правилно ще изговоря името, Пиро Хиндема, председател на Конгреса на европейските писатели и WC. Unity. Много благодаря за тази възможност. Определението на осиротели произведения е ясно и известно, но понякога реалността противоречи на определенията. Не сме наясно колко на брой са осиротелите произведения, колко на брой биха могли да бъдат те в глобален мащаб тъй като осиротелите произведения са защитени от авторски права, те не бива да представляват изключение. На първо място съществува потребност за предотвратяване на а, тази открита система. Ние се нуждаем от по-добра система, от по-ясна система. Произведенията обикновено се идентифицират, но не и преводачите. Когато погледнете лавиците с книги, ще видите заглавията на книгите, но не имената на преводачите – Независимо колко добра работа се осъществява и колко добросъвестно, добросъвестни проучвания има, винаги ще има осиротели произведения. На второ място, трябва да има ясни, добре разписани процедури, които гарантират легалното, правовото използване на осиротелите произведения. Това трябва да гарантира правата както на правоносителите, така и на ползвателите. Ако има изключения, системата ще стане прекалено сложна а изключенията при авторските права а, могат да предадат едно грешно съобщение, една грешна идея на ползвателите. На трето място, произведенията без известен автор не трябва да представляват изключение. Те трябва да бъдат на същото ниво, да бъдат третирани по същия начин, като останалите произведения. На второ място, трябват критерии за добросъвестно проучване. Трябват ни подробни и ясно разписани насоки за документите за Европейската дигитална библиотека, за работните документи. Те трябва да могат да се използват и да се внедрят в едни по-сложни инструменти. На пето място, базите данни и регистрите са нужни, за да се открият авторите на осиротените произведения това понякога представлява доста скъпо начинание и трябва да се разработят реалистични планове за това как да се изпълнят тези цели. На шесто място опитът на скандинавските държави и на някои други държави, които бяха посочени тук, свързани с, с разширеното колективно лицензиране, представлява един ясен път към ползването на осиротелите произведения. И не само на тях, но и на произведенията с ясен автор. Както чухме тук, Дружествата за колективно управление може би не горят от желание да открият авторите на осиротелите произведения, защото по този начин получават повече средства. Тези дружества работят под контрол на държавата, получават лицензии от министерствата, така че тяхната работа подлежи на надзор. Те трябва да се отчитат и се нуждаят от насоките, които се предоставят от националните правителства. Така че а, няма причини да не се осланяме на техните системи. И седмо, последното, последната ми точка, възнаграждението на авторите може да се разпределя а, както индивидуално, така и колективно. Опитът в различните държави е различен, докато възнагражденията за усиротелите произведения биха представлявали проблем. Но съществуват добри практики и прозрачни принципи, които показват как тези средства могат да се използват за а, една литературна култура, която да обогатява цялото общество. Тоест по този начин се гарантира добрата воля да се заплати на авторите, които да разберат тази система по по-добър, по по-добър начин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Хиденма. И накрая имаме господин Михали Фисор. Надявам се, че правилно съм го произнесъл. Заместник председател на Унгарската патентна служба. Заповядайте. Thank you very much. Uh, let me assure you that you have pronounced my name. Благодаря ви. Благодаря ви и ви уверявам, че правилно произнесахте името ми, което сигурен съм не е лесна задача. Благодаря за отправената ми покана да участвам в този форум. Ролята ми днес, задачата ми е да ви представя действащото в Унгария законодателство за осирителите произведения. Както изглежда по-настоящем Унгария е единствената държава членка на Европейския съюз, която дава, в която действа двояко решение на въпроса. Това, което придава уникалност на унгарското законодателство, е, че наред с разширените колективни лицензии, наскоро бе въведен и е, централно е, давана неизключителна лицензия за всички произведения извън репертуара на дружествата за колективно управление на права. Ще ви спестя хронологията на законодателния процес, дълъг и мъчителен, уверявам ви. Достатъчно е да кажем, че нормативната уредба бе завършена и задейства през май тази година. Унгарското патентно ведомство управлява новата система, доколкото то отговаря както за промишлената интелектуална собственост, така и за авторските права. Главната, главните черти на, на системата могат да бъдат обобщени както следва. Уредбата се прилага за онази категория произведения, която е описана е, в документи на комисията и другаде става дума за произведение, чието автор е или неизвестен, или не може да бъде открит. На основата на колективната лицензия, ползвателите могат да получат разрешение за ползване и на осиротели произведения. Както изглежда обаче, по-настоящем от ползвателите не се иска да докажат, че са е, по-скоро не за ползвателите, а от колективните дружества, не се иска да докажат, че са извършили изчерпателно проучване за установяване на авторството. Унгарските разпоредби за лицензиране ползването на осиротели произведения се прилагат мутатис мутандис и за изпълнителските права. Другите сродни права не са обхванати. Добросъвестното старателно проучване е предварително условие за правомерно ползване на осиротяло произведение, като се прилагат и вторични критерии за установяване на факта, че е, такова проучване наистина е извършено. Това става документално. Лицензията се дава за срок не по-дълъг от 5 години с действие единствено на територията на Унгария, не изключително и, не, и непрехвърляема. Лицензията се дава срещу възнаграждение, определено от Унгарското патентно ведомство. Възнаграждението следва да бъде преведено по сметка на ведомството преди да започне ползването на произведението. Правоносителят може да поиска принудително събиране на възграждението в срок от 5 години след даването на лицензията, като разбира се има възможност за сезиране на съдебен орган. Унгарското законодателство предвижда създаването на регистър на осиротелите произведения, воден от Унгарското патентно ведомство, но само за онези осиротели творби, за които ведомството е дало лицензия. Това е един публичен административен регистр. Новото унгарско законодателство предвижда привилегировано третиране на ползването на произведения без стопанска цел. Не е необходимо предварително депозиране на възнаграждението, което се дължи и на административните такси са по-низки. В Унгария Системата заработи през май, както казах, тази година, 16 май. От тогава насам, естествено, не може да се говори за някакъв особен опит. До сега е, Унгарското патентно ведомство е получило само две молби и все още не е издало лицензия. Е, независимо от това, бяха получени множество запитвания относно новата лицензионна схема, но до сега това не е стигнало до съответния брой молби за лицензиране, което вероятно се дължи и на економическите обстоятелства, както и на това, че системата е твърде нова. Освен това, процедурата струва доста скъпо, като административни такси. Не бива да пренебрегваме и времевия фактор – Изминали са само няколко месеца от въвеждането на новата система и проучването на авторството може да отнеме доста време. Има и някои обещаващи признаци, обаче е, преди време Националния аудиовизуален е, архив е, се обърна към ведомството за евентуално лицензиране на не по-малко от 370 произведения. Макар, че е, е, лицензионната е, система, която описах, вече действа, тя е само един елемент от една по-цялостна система. На първо място трябва да се работи за предотвратяване на осиротяването на произведенията. По-нататък разширената система на колективно лицензиране е ефикасно решение в редица случаи. Това са елементи, които взаимно се допълват. Всички те заедно представят едно доста удовлетворяващо цялостно решение. Новата унгарска схема за лицензиране ползването на осиротели произведения представя множество предимства. Най-напред тя гарантира зачитане на правата на авторите и изпълнителите. Второ място, приложното и поле е достатъчно широко, доколкото обхваща всички произведения и, пол, и видове на ползване, с изключение на ползването лицензирано от дружествата за колективно управление на правата, гарантира правна сигурност, особено за културните институти, като ги предпазва от предявяване на отговорност. Освен това, независим държавен орган се грижи за провеждането на добросъвестното проучване за авторство и освен това начина по който е уредено възнаграждението на нали, лицензирането осигурява предсказуемост за ползвателя, както и за евентуално появилия се в последствие автор. Натрупващите се с времето молби ще постъпват в регистър, така че и, и това ще, ще бъде уредено. Има някои недостатъци обаче Макар при е, някои обстоятелства е, е, ползвателят може да иска единна лицензия за множество творби, системата не е пригодна за масово цифровизиране на произведения. Унгарското патентно ведомство по-нататък може да не разполага с необходимата информация да обоснове сумата, размера на дължимото възнаграждение, което би могло да доведе в последствие до съдебни спорове и регистъра на сиротели творби по определение никога няма да бъде пълен. Не на последно място, не сме съвсем ясно доколко действащата унгарска система, система би се вписала в едно общо европейско решение, доколко бихме могли да, да се надяваме на взаимно признаване. Благодаря. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички участници за дисциплината. Всички се придържаха към ограничението от 8 минути, което доведе до стратегическо предимство, че сме добре с времето. А сега питам колежките и колегите имат ли въпроси към докладчиците. Никой ли няма? Ако няма никой, аз ще започна. Един въпрос, който се отнася до решержирането, за да се намери кой е родителят на творбата. Каква роля играе днес интернет в тази връзка? Видях, че има онлайн регистър. Тези регистри са сортирани по различни категории, вероятно. Въпросът е към всички и по-специално към последния доклад, че господин Физор и госпожа Хигенма. Какъв е вашия опит, какъв инструмент най-често се използва за намиране на авторите? Госпожа Лихтенбергер, ако е възможно, искам да добавя колко процента от търсенията водят до успех и при какви условия. Интересно е да знам каква е успеваемостта. Това и още едно допълнение като въпрос. Питам, какво значение имат осиротелите произведения? Е, чувам числа от над 30% до по-малки цифри. Бихте ли конкретно казали за какво говориме количествено, като количествено измерение? Колко са осиротелите произведения? Какво е значението им? Колежката Хиген Май, след това Фисор. Първият ви въпрос беше свързан с това каква роля игра интернет при търсенето на правоносителите. Това разбира се много зависи от типа произведения, което се проучва. Ако вземем последната половина на миналия век, мога да кажа, че интернет не играеше толкова голяма роля, но по отношение на книгите това беше различно. Всъщност трябва да ще, извинете, трябваше да се правят справки в книгите, в справочниците. А, ако погледнем в, в първата половина на миналия век, ще видим, че много издателства се появили на пазара и имаме един прекрасен документ, в който а, можем да търсим адреси но все още, е, но този документ се, може да бъде намерен в чекмеджетата. Той се ползва по един доста старомоден начин. Аз много бих желала ние да го цифровизираме, но споменах в своето, в своето представане, че ние се нуждаем от бази данни, нуждаем се от електронни средства, за да можем да правим тези проучвания по-лесно. И това беше, това е един чудесен пример защото по този начин всъщност можем да откриваме правоносителите доста по-лесно. След това, вашия въпрос за процента от произведенията с неизвестни автори, за това каква е ролята на осиротелите произведения в информационното ни общество. Още веднъж, въпросът е какво точно е осиротяло произведение. Например, в моята библиотека 95% от старите томове, там от старите книги са защитени а, с авторски права, въпреки че да речем а, имаме произведения, които наистина са много стари. Така че, да, наистина има много издатели, но преди 1966 година тези, които са дадени преди 66-та година, заради немското законодателство не можем да цифровизираме тези произведения. Аз отивам при издателя, но той да речем казва, да, мога да ви дам това право, но не знам къде са авторите. В крайна сметка, наистина, те не могат да бъдат открити. Така че, какво да кажем за тези произведения? Те осиротели ли са, полуосиротели ли са? Ако кажем, че има такава подкатегория полуосиротели, можем да кажем, че 40%, произведения, 40% от произведенията, защитени с авторски права, са осиротели. Но, както казах в своето представане, това много зависи от дефиницията на осиротяло произведение, как определяме точно добросъвестното проучване. Както казах, наистина е много важно да имаме ясни определения, иначе трябва прекалено много да гадаем. Благодаря. Може ли вие да допълните сега нещо? Um, uh, Благодаря. Позволете ми първо да се опитам да отговоря на въпроса ви за ролята на интернет, особено при извършване на проучването за авторство. Съгласно нашето унгарското законодателство се предвижда неизчерпателен списък от действия, които би следвало да включва едно добросъвестно проучване за авторство. Една от тези мерки, едно от тези действия е проучване или претърсване на бази данни, до които достъп има в световната мрежа. Интернет е споменат е, в този списък е, от действия за добросъвестност на проучването. Както вече посочих в изложението си, натрупаният до сега опит е, е твърде ограничен – е, е, само една-две молби са заведени до сега за издаване на лицензия за ползване на осиротели произведения и господин Людер в това отношение вероятно е прав. Може би няма такова нещо като осиротяла творба. Е, накрая всичко си има автор, но не знам, с течение на времето ще можем по-ясно да, да твърдим едно или друго. Но пък Британската библиотека твърди, че до 40% от всички защитени с действащи авторски права произведения са осиротели. Според други оценки, този относителен дял е значително по-висок. Надявам се, че съм дал някакъв удовлетворителен отговор на вашия въпрос. Благодаря. А, заповядайте. Бих искал да кажа няколко думи за тези 40% за произведения, за които се твърди, че са осиротели произведения в сбирката на Британската библиотека. Тук се включва всичко, разбира се. Ръкописи, дарения, частни писма. Така че, е, е, като се говори за 40%, е, не бива да смятаме, че 40% от издадените книги са осиротели. Британската библиотека има една много разнородна колекция. Тук има всякакви е, е, литературни, писмени произведения, много от които никога не са били публикувани. Много от тях, е, както казах, са дарени на Британската библиотека. И просто след известно време спокойно може да се изгуби следата на дарителя. Така че измежду публикуваните литературни произведения, според мен относителният дял на осиротелите произведения не е толкова висок. И въобще като говорим за осиротели произведения, струва ми се това трябва да са стари неща. Защото днес с новите информационни технологии и с интернет осиротяването на произведенията може да бъде сведено до минимум и дори да изчезне в бъдеще. Е, има, разбира се, аудиовизуални архиви, е, в които доста от произведенията са сираци или полусираци, както се е каза. Примерно продуцентът е, и, режисьорът на един филм са известни, но, но не се знаят имената на всички актьори. Но това се дължи на старите технологии отново. А що се отнася до ролята на интернет, вижте 33-та страница от е, доклада за практиката на САЩ. Там има чудесен пример за едно възможно решение. И, и то за часове. Има един човек написал история на молекулярната иллюстрация. Вие всички добре знаете, що е то. Едва ли трябва да ви обяснявам. Това е господин Хейбър, който не е приписал правата си комуто и да било, т.е. няма издател. Той е починал през 1979 година и след това някой желая да ползва неговата история на молекулярната иллюстрация. Установява връзка с пругата му. Е, авторът е починал в Мърсет Каунти, Калифорния. Завещал е всичко на съпругата си. Тя самата почива през 83-та година и завещава всичко на няколко племеници и племенички и след още няколко часа претърсване в интернет потенциалният ползвател намерил всички и за няколко дена получил разрешение. Ето, нищо по-сложно от това да установите автора на една уж осиротяла творба. Благодаря. Елстрем? Много благодаря. Най-напред бих искал да благодаря на всички за това, че са дошли тук днес и ни представиха тази наистина много полезна информация, защото, както вече беше изтъкнато, по-голямата част от културното наследство от 20 век не може да бъде използвано по този начин. Той е защитен от авторски права. Това не е добре. Ние трябва да решим този въпрос. Какво решение може да намерим? На първо място трябва да слушаме много внимателно какво ни казват библиотеките, защото в крайна сметка тези институции съществуват от стотици години. Тяхната задача е да съхраняват нашето културно наследство, така че тяхната гледна точка, според мен, трябва да носи много голяма тежест. Както вече беше споменато, предпочита се законовото изключение и според мен това наистина така звучи като най-доброто възможно решение, най-чистото решение. Госпожа Нигеман каза, че ни трябват много ясни определения за това какво представляват осиротелите произведения и какво означава добросъвестно проучване. Според мен този въпрос може да се реши доста лесно. Например, като се е, използва една много ясна система, подобна на европейската при произведения, които са публикувани преди повече от 5-10 години. Тези произведения трябва да бъдат регистрирани от авторите, ако те искат да получават възнаграждение за тях. А, това няма да бъде отежняващо по никакъв начин. Тук говорим за художници, за писатели, които управляват своята дейност като стопанска дейност. Те искат да получават печалба от това, което правят това е и а, много сходно на нещата, които бизнесмените правят в други сфери. Според мен това е едно доста разумно решение. И така, ако решим, решим да въведем това правило за произведения, които са по-стари от 10 години, тези произведения трябва да се регистрират в дадена система, сходна на Arrow или някаква друга система. По този начин имаме произведения, които ще могат да бъдат използвани от всички. Според мен това ще реши всички проблеми, защото ще имаме прав, правна сигурност, в същото време ще може да се осъществява доста добро, добросъвестно проучване. Това касае произведения, които са по-стари от 10 години. Ако а, има произведение, което е по-ново, добре, може да се позволи регистриране на това произведение в системите. А, иначе, според мен, хора, които не биха искали да регистрират своите произведения и не са готови да положат това усилие, не заслужават и възнаграждение. А, според мен това звучи като идеалното решение. Решение, което дава отговор на всички въпроси и решава всички проблеми. А, по този начин нашето е, културно наследство ще бъде общо за всички и ще може да се ползва от всички. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да споделя някои наблюдения за ЕРО, да хвърля светлина върху този проект. Това е един достъпен регистр, в който могат да се публикуват осиротели произведения. Той обединява 60 партньори от 10 различни държави. Тоест имаме 10 различни партньори, които подкрепят този проект. Това е един европейски проект. По този начин се подкрепя ползването на осиротелите произведения и се улеснява проучването. Тоест не трябва да се започва от нулата при всяко едно търсене а този проект не се основава върху задължителното проучване, а напротив улеснява търсенето и проучването на, автор, на авторите при осиротелите произведения. Що се отнася до лицензиите, аз мятам, че това е инструмент, в който може да се включи така нареченият нулев лиценз. Това също е лиценз, но е свързан с други параметри при авторските права колективните дружества в определени случаи могат да осигуряват лицензи за по-дълъг период от време или пък нулеви лицензи, което означава, че трябва да се заплаща нулево възнаграждение. Това също така е една характеристика, която е, един инструмент, който може да бъде използван от унгарското патентно ведомство и от канадското ведомство. Така че тук не винаги говорим за средства, а говорим за принцип на раздаване и разпределение на възнаграждението. Благодаря. Разбира се, лицензирането е една възможност, но според мен това звучи доста по-сложно. И тук в А тук става въпрос за случаите, в които няма права върху тези произведения. Защо трябва да се, улес... да се осложняват нещата? Тук става въпрос за липсващи автори, затова тези произведения се наричат осиротели. И всъщност има смисъл да се дават тези средства на колективните дружества. Лихтенбергер. Благодаря. Тук искам да добавя следното. Ако това е така, че определени творби не са стигнали до професионални а, правособственици, които да администрират правата за мен е трудно да проследя това, ако тези дружества твърдят, че всички стоят под държавен контрол, то аз се съмнявам. И понякога имам впечатлението, че държавните авторитети са под контрола на тези дружество в кавички и силно изпълняват техните интереси, тъй като не изготвят специална експертиза във всички държави членки. Това трябва да се вземе предвид. Защото се казва, така или иначе държавата ги контролира, сега им даваме правата да администрират нещо. Това не е официално в тяхната отговорност. И сега на мен ми е малко трудно, е, ако сравна практиката на някои дружества спрямо техните автори. Ако хвърля критичен поглед, не мога логически да се обясна защо това трябва да е така. Някои автори може да се мисли, че съзнателно са решили да не избират дружество, или са били отхвърлени от такива дружества. След това тези дружества, които точно е, са отхвърлили, са, се, са ги избрали. Поради това някои автори на литературни произведения казват, ако знам, че може би един автор никога не е намерил подходящ издател, и е направил а, едно такова дружество за да администратира неговите права. Не знам дали това е смисъла на цялото упражнение. Извинете, още един въпрос. Искам да знам дали има разлика в броя на сиротелите произведения в държавите засегнати сериозно от двете световни войни спрямо тези държави, които не са толкова засегнати. Искам да си отговаря на въпроса, защо толкова трудно да се намерят в архива авторите? Thank you. Благодаря. Е, искам да кажа само, че дружата за колективно управление на права получават своята легитимност от самите автори. За да бъдат е, легитимни, тези дружества просто трябва да привлекат достатъчно брой автори. Идеята за колективното управление е, се свързва с законния достъп до произведението. Ако не може да бъде установен авторът и все още тече срока за защита на авторските права, ползвателят не би могъл да ползва, ако няма кой да му разреши. Така че дори от гледна точка на самите автори това положение не е особено продуктивно. Понеже альтернативата при това положение на нещата би била безплатното, незаконното, незачитащото правата ползване на тези произведения. в комисията по правните въпроси трябва да се спазва редът, казва председателят. Три ма души искат да се изкажат по моя списък, след което ще трябва да приключим с тази първа част, тъй като времето напредва. Е, Кинен, вие също искате още веднъж, заповядайте. Благодаря, господин председател, на въпроса защо именно дружествата за колективно управление. Нека е, ползвам аналогията с истинските сираци, децата, осиротели, загубили родителите си. Най-добре могат да ги представляват в качеството на настойници техните роднини. В повечето случаи спокойно може да се приеме, че роднината, близкият на осиротялото дете, най-добре може да представлява неговите интереси. Още повече, че в случая за авторските права, потенциалните ползватели е, непрекъснато настояват да получат необходимата правна сигурност. Така че едно колективно, едно дружество за колективно управление при подходящия държавен надзор би било най-доброто решение за съблюдаване на закона и правото. Въпросът за колективните дружества не е чак толкова стародавен, тъй че тук трябва да сме наясно. Дали говорим за произведения, които са на 10 на години или на 70-80. В Германия, например, ние искаме да публикуваме повторно в цифров формат документи и материали от времето на нацизма. И те не могат да бъдат регистрирани вече в дружество за колективно управление. Понеже вашият аргумент, че видите ли авторът не го е било Еня и, и не се е регистрирал, не издържа, тъй като по това време просто не е имало дружество за колективно управление. И по-нататък страни, които са били пак в значителна степен засегнати от Втората световна война. Е, на теория, е, както колегата тук вече доказа, е, не може да има произведение без родител. На практика може, но пак нещата зависят от определенията. И ако отидете в, и, и разгледате архивите на малки градове, и, и установите кой кого е унаследил, сигурно ще намерите и автора. Въпросът е колко пари може да похарчи един обществен културен институт, пари на накоплацата, на накоплацата в края на краищата, за да е, си осигури законосъобразно ползване на произведението. В, в определени случаи, в доста случаи, може да се окаже, че просто няма няма економически смисъл. Благодаря. Завършихме първата част. Господин Людър, извинявайте, имате думата. Много благодаря. Само накратко по този въпрос. Почти няма дебати, свързани с авторските права, които да не, да не свързват препратка към дружеството за колективно управление. Дружествата, извинете. В крайна сметка, винаги стигаме до въпроса за представителността и дружествата за колективно управление. Искам да ви напомня, че става въпрос за така нареченото уреждане на книгите на, на издателствата от Google. За нещо, за което бяхме силно критикуване, критикувани. А, комисията понесе много критики за това, че не присъства на масата за преговорите. Така че наистина трябва да бъдем изключително внимателни, за да не повторим това, което се случи по време на тези преговори защото не трябва да се допуска из... определени издатели а, да представят абсолютно всички, без да имат представа, които са авторите на определени осиротели произведения. Защото наистина трябва да сме внимателни. Разширеното колективно лицензиране може би е определено решение, но трябва да се следват много стрикни правила и трябва да се гарантира, че с това правило не се злоупотребява от хора, които присъстват на масата за преговори и действат в ущърп на осиротелите произведения и на техните автори. На второ място става въпрос за териториалния обхват на тези разрешения за ползване. Именно разрешенията, лицензите, които се дават от властите, от органите, които отговарят за това тук трябва да кажем, че е необходимо да се издават лицензии, които да посочват къде, на коя територия точно може да се използват осиротелите произведения. Това показва и опита, да речем, в Унгария. Ако лицензът за ползване на осиротялото произведение е ограничен до Унгария и ако унгарската библиотека иска да въведе цифровизираните си произведения в Европеяна, няма да може да направи това, защото ще има достъп само от Унгария. Аз мятам, че не е това идеята на европейския портал Европеяна. И всъщност това е следващия компонент, който е също толкова важен, колкото представителността, именно териториалния обхват на лицензите. Защото да, можем да гарантираме, че ще се направи добросъвестно проучване а, в държавата, в която се е появило осиротялото произведение. И ние сме за това, когато приключи добросъвестното проучване, когато е получен документ или сертификат от страна на дружество за колективно управление, че това е най-доброто постигнато решение, трябва да има признаване на този документ в цяла Европа. И в такъв случай, ако Унгария, унгарското патентно ведомство е удовлетворено от добросъвестното проучване и казва, че авторът наистина не може да бъде открит, трябва да даде разрешение това произведение да бъде достъпно на територията на цяла Европа. И всички останали организации трябва да признаят това разрешение, дадено от страна на унгарските власти. Така че наистина трябва да запомним две неща от тези дебати. Който дава лицензите, трябва да има представителен мандат. И на второ място, ако се предостави такъв лиценз, този лиценз трябва да покрива цяла Европа. Благодаря много. So... Много благодаря. Сега бихме могли да обявим края на първата сесия на този семинар и да преминем към а, втората сесия, а именно работата на Европейската комисия върху осигуряването на по-добър достъп а, за хора с увредено зрение. Тук ще дам думата на господин Тилман Лудър. Вие имате думата. Заповядайте. Yes, the second issue I, should like to be brief now. I don't want to uh, да, сега е, бих искал да бъда кратък. Е, е вторият много важен въпрос, а именно за достъпа на лицата с увредено зрение или страдащи от други увреждания, които ги възпрепятстват от пълноценно участие в цифровата така наречена економика или економиката на знанието. Организациите, представящи тези хора, говорят за книжния глад. Само 5% от световната литература е на разположение на лицата с зрителни увреждания в формат, който може да бъде ползван от тях. Анализирали сме въпроса в така наречената зелена книга за економиката на знанието. Отзвукът в хода на общественото обсъждане беше много широк. Зелената книга бе публикувана през юли 2008 година. И сега резултатите са обобщени в така нареченото съобщение – или на разпространения жаргон, зелената книга сега се е превърнала в бяла книга. Въз основа на бялата книга ще наченем диалог между пряко заинтересованите страни, това число издателската индустрия и представителите на е, хората с увредено зрение, е, така че е, да се разширят възможностите за достъп на тези хора до економиката на знанието. Няколко инициативи вече са в обращение. Технологията Дейзи, е, между другото, инициатива подета от е, издателите за увеличаване на относителния дял на литературните произведения, които се разпространяват в пригоден за лицата с зрителни увреждания формат. Понякога това може да бъде толкова просто, колкото едър шрифт и нищо повече. Има и други инициативи е, за подобряване на цветния фон върху който се полага печатът. И, и, и такива проблеми има и толкова лесно е тяхното решение. След това, разбира се, е, звукозаписите на литературни произведения, аудиокнигите. Проблемът обаче е, че разпространеността на тези решения е изумително слаба. И онова, което комисията предвижда, между другото, в своето съобщение – е проучването на възможността за доброволни споразумения, е, форуми за увеличаване относителния дял на е, изданията за потребители е, с особени нужди. Това ще тече в продължението на една година, след това ще направим обобщение и евентуално ще излезем с законодателна инициатива. ще се отчетем и пред Световната организация за интелектуална собственост, която има подобна инициатива и нейният представител тук, предполагам, ще разкаже за нея. Ще направим своя принос в постоянния комитет на СОИС – понеже проблемът не е само европейски, той е световен. И в заключение отново е, искам да подчертая, че решенията са регионални, нерядко национални. Стига една книга да стигне до хората с особени потребности е, в съответния формат, е, в съответния териториален обхват. Например, немалко от англоязичната литература е, в Съединените щати е, е, е в наличност в съответните формати, но не и в Великобритания, поради редица териториални ограничения. След като нещо се публикува в САЩ, би следвало да бъде достъпно и в Великобритания – и отново, особено ударение трябва да се постави върху принципа на взаимното признаване. Така че, ако е, едно печатно произведение е, е в свободно обращение съгласно авторски е, договор, да кажем, в Швеция, то би трябвало да може да се разпространи по силата на вече сключеното споразумение и навсякъде из Европа. И така, диалогът е наченът е, и ние ще упорстваме. Благодаря. Благодаря ви много. Бих искал да приветствам господин Майкъл Кеплингер, заместник генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост. И бих искал да го подканя да, да представи международните измерения, е, свързани с по-добрия достъп от страна на хора с увредено зрение. Благодаря ви, господин председател. За мен истинска чест да говоря пред вас като представител на Световната организация за интелектуална собственост. За мен е истинска чест да, гова, да говоря пред вас. Мога да, Позволете ми да започна като благодаря на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент и Шведското председателство за организирането на този семинар. Нашата организация получи правата от държавите членки а, да работи върху а, възможните начини и средства за повишаване на достъпа до произведения от страна на хора с увредено зрение. Това е свързано и с установяването на платформа, на обща платформа на заинтересованите страни а, в СОИС. Както знаем, дигиталните технологии дават едни нови измерения на произведенията и качването на съдържание, което е свързано с определени категории от хора, като например хората с увредено зрение. В света има около 160 милиона незрящи. И не е изненадващо, че е, над 90% от хората с увредено зрение живеят в развиващите се страни, в които доходите са много ниски. Не е изненадващо, че неголям процент от произведенията, от книгите и от списанията са достъпни за хората с увредени зрения. Наистина тази ситуация трябва да бъде а, променена. Трябва да се промени качеството на а, материалите, които са достъпни а, за а, хората с увредено зрение. Също така, тези произведения трябва да бъдат достъпни в различни държави, а, за да а, може да се получи наистина подобрение на достъпа. Тук става въпрос за а, два елемента, които се допълват един друг. Става въпрос на първо място за платформата а, на а, заинтересованите страни, а също така и предложението за улесняване на този режим. Става въпрос за оперативни уредби, които да улесняват използването на а, тази платформа. Започна работата по нея през 2009 година и всъщност фокусът, основното, а, основната свършена работа беше двояка. Нещо, което беше споменато от господин Лудер, е свързано, да речем, с технологичните решения. Тази платформа започна своята а, работа в Александрия, там започна а, работата, в която бяха включени и развиващите се страни. А, крайната цел е а, едно взаимно разбирателство, едно взаимно признаване, което да може да увеличи броя, количеството а, на публикуваните произведения, които са достъпни за хора с увредено зрение. По отношение на технологиите, Платформата предложи план, който да дава една рамка за осигуряване на достъп до произведения, които са качени в интернет, не само от страна на обикновените ползватели, но и от страна на хора, които са с увредено зрение. По този начин произведенията могат да бъдат използвани равнопоставено от всички. Работата в Александрия беше много важна, защото се включиха и представители на развиващите се страни. По този начин можахме да чуем много произведения. Тези предложения бяха чути и по време на конференцията на хората с увреждания в зрението, преведена през декември месец в Женева. Беше дадено предложение за проекта договор за хората с увредено зрение, като тук чухме и предложение от Бразилия, Парагвай и Уругвай. Тези делегации посочиха, че текста на проекто договора, който беше изготвен от Съюза, Световния съюз на слепите, може да служи като една основа за началото на дискусии за установяването на една многостранна правна рамка, която да допринесе за премахването на ограниченията и изключенията и да доведе до ползи а, за хората с увредено зрение. Важно е да се гарантира правото на хората с увредено зрение да участват в културния живот, да споделят научните постижения. Е, това е включено в Декларацията за човешките права от 1948 година, както и на горе конвенция за правата на хората с увреждания. Отделните национални законодателства също така предвиждат и различно, различни нива на изключения и а, ограничения, които в крайна сметка а, да подобрят положението на а, хората с увредено зрение. На трето място, след години на преговори, системата, международната система за авторските права достигна до определена степен на концептуална зрялост – бяха изразени различни мнения по проекто договор до този момент. Някои държави подкрепят предложението за законообвързващ документ, докато други изразиха желанието да получат повече време да анализират и да продължат своята работа върху тази глобална и всеобхващаща рамка. Това предложение, заедно с други възможни предложения от страна на членовете на комитета, ще бъдат дискутирани и обсъждани на предстоящата 19-та сесия през декември 2009 година. Господин Франсис Гъри, генералният директор на СОИС, е напълно ангажиран с този процес. Той отделя много усилия, за да подкрепи създаването и предлагането на нови решения, както на локално, така и на регионално ниво. Световната организация за интелектуалните права, за интелектуалните собственост създаде свой сайт, който предлага изчерпателна информация за нововведенията. Ние сме наясно, че напредъка ще зависи от ангажираността и подкрепата на държавите членки и тяхната възможност да възприемат и да се съобразяват а, с интересите на различните заинтересовани страни. Но в крайна сметка можем да получим конкретни резултати в една разумна времева рамка. Благодаря ви за вниманието и за възможността да представя своя доклад. Е, благодаря ви. Сега давам, извинете, давам думата на господин Кристофър Френд. Благодаря ви, господин председател. Е, Световния съюз на слепите и нашите колеги от Европейския съюз на слепите бихме искали да благодарим на шведското председателство и на комисията на Европейския парламент по правните въпроси за отправената ни покана да участваме в днешния е, семинар за подобряване на достъпа до литературни произведения и информация за хората с е, зрителни увреждания. Достъпът до информация е за нас стратегически приоритет и аз съм е, уверен, че днес ще направим сериозен принос към постигането на тази цел. Господин председател, трябва да ви кажа, че аз съм един доста обесърчен човек. Тук господин Кеплингър говори за 160 милиона души страдащи от зрителни увреждания. Нека кажем, че преди две години Световната здравна организация добави още 153 милиона към тях с хора страдащи от некоригирана рефрактивна грешка. Така че можем да говорим за 214 милиона братя и сестри наши по цял свят с увредено зрение – аз искам, например, просто да се разходя по главната улица в града, в който живея и да мога да купя или да заема последния бестселър, който са прочели всичките ми близки и приятели и за който непрекъснато говоря. Както се каза, тук повечето от произведенията, публикувани в достъпен формат, ги няма в Европа. По-малко от 5%, а в развиващите се страни, вероятно, по-малко от 1%. И така, защо правоносителите пренебрегват тази специфична читателска общност, наброяваща в световен мащаб 314 милиона души, нуждаещи се от достъпни печатни формати. Вероятно, по традиция, е, ние сме обект на стереотипизация – Сложили са ни в чекмеджето с етикет трудни клиенти, не можеш да им угодиш. И това е вероятно така, защото достъпните формати по традиция винаги са се произвеждали в последствие, а не са били част от първоначалния издателски процес. Днес, ако издателите биха били така добри да снемат капаците от очите си и ако биха диверсифицирали своя маркетинг, съвсем скоро биха осъзнали, че аудиокнигите и едроформатните издания се търсят не само от незрящите и от хора с частично вредено зрение, а и от една растяща днес общност на хората в третата възраст, знаете, с застаряването на населението, които предпочитат аудиокнигите и а, едроформатните издания, за да запазят зрението си за по-дълго. За да се въздейства реално за преодоляване на тъй наречения от нас книжен глад, Световният съюз на слепите призовава издателите да публикуват далеч повече достъпни за хората с увредено зрение екземпляри хората с увредено зрение, а и другите, които изпитват затруднение е, при четене, не желаем да получаваме подаяния. Ние бихме могли да участваме в стопанското преуспяване на правоносителите. Нашият съюз смята, че за всичко това е, е, трябва да бъдат приети в съчетание няколко мерки. Най-напред ние подкрепяме правата на правоносителите и тяхното желание те да бъдат първите, с чието съгласие, да се публикуват особените формати е, ние сме готови да участваме в разработването на издателски софтуер, в който да са вградени елементите на достъпното оформление за хората с увредено зрение. Така че автоматично да, да може да се стигне до такова оформление. При непрекъснат тата липса на такива издания, ние смятаме, че организациите на лицата, страдащи от увредено зрение, би следвало да получат правото сами да продуцират такива издания, ако не могат да си ги набавят по търговски начин. Едно е, осъществено наскоро от е, Световния съюз на слепите проучване сочи, че 95% от всички достъпни формати, които са на лице днес, са продуцирани не от първоначалния издател, и дори не от който и да било издател, а от самите организации на хората с зрителни увреждания и то за тяхна сметка, е, ползвайки се с правото на изключение, на, на освобождаване от авторско възнаграждение. Моят колега и приятел Франциско, който ще говори след мен, е представител на Испанската организация на слепите. И в а, тяхната библиотека в Мадрид има 100 000 заглавия на, в достъпен формат. В Аржентина техните партньори поддържат още 60 000 заглавия. И двете организации страстно желаят да споделят това богатство с всички зрители с увредено зрение в 19-те страни на Латинска Америка, е, които са испаноязични. Но действащото законодателство за защитата на авторските права, основаващо се на национална подведенственост, е пречка днешният режим за защита на авторските е, права е, в, в, в, е, изключва, например, Никарагуа, Панама, Парагвай. В тези страни фактически се изисква, ако някой желае да, да продуцира достъпно за хората с увреждания издание, да го направи на място – на стойност 5000 евро отгоре за всяко заглавие, вместо да се отиде през граница и е, да се вземе вече готов е, екземпляр за няколко евро буквално. По същия начин хората са зрителни увреждания във Франция, в Люксембург, в е, Белгия, Швейцария, Канада би следвало да имат същата възможност да обменят е, помежду си книги и определено биха искали да е, го сторят с изгладнелите за книгата свои събратя от Африка. Наскоро един е, бестселър за деца от Великобритания трябваше да бъде продуциран с пет брайлови и 8 аудио издания по света, защото законите за защита на авторското право не дават възможност първоначалното британско брайлово и аудио издание да бъде разпространено навсякъде в англоязичния свят. Ако организациите, които са в състояние да продуцират такива издания, биха могли да <coughs> обединят ресурсите си, то това ненужно дублиране би било избегнато и реализираната економия би могла да бъде инвестирана в продукцията на нови достъпни заглавия, когато правоносителите, имащи първо право, са се отказали от публикуването на такова издание – често чувам, че по нормативен път няма да, да бъде постигнат необходимия отговор, ли че всичко това е, е преждевременно и че на книжния глад може да сложи край успешно единствено пазара, а не законодателят. Световият съюз на слепите не приема това твърдение. Ние смятаме, че социалната справедливост, а и здравият разум сочат, че начинът да бъдат заобиколени националните нормативни ограничения е международният правен акт. Както е предложено, забележете, още преди 25 години – преди 25 години Уанда Ноуел в доклада си през 1985 година пред СОИС и ЮНЕСКО предлага тази идея. Договорът, е, е, предложен в СОИС през май тази година от Бразилия, Еквадор и Парагвай, е, се ползва добър прием по света, но Световният е, съюз на слепите е загрижен за това, че Европейският съюз не оказва открито подкрепата си на този проект договор и ние призоваваме е, комисията да преразгледа отношението си към равноправното е, третиране от една страна на правоносителите а от друга на хората с увредено зрение. Изправени сме пред едно сложно наистина предизвикателство и по тази причина ние популяризираме двоякия подход с участието както на пазара, така и на международното право. Две взаимно допълващи се инициативи, е, които биха ни довели до едно удовлетворително решение. Разпространение от мен материал на вашето внимание съдържа повече подробности по всички тези въпроси, а сега в заключение нека обобщя както следва. Световният съюз на слепите държи издателската индустрия да бъде жизнеспособна. Ние изцяло разбираме и подкрепяме законните права на авторите и издателите и разбираме също така стопанските основания за отстояването на тези права. За сметка на това обаче ние бихме призовали и правоносителите, и държавите по света да признаят и зачетат и нашите права съгласно Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Всички ние те първа трябва да изиграем своята голяма роля за подобряване на достъпа до литературни произведения за лицата с зрителни увреждания. И днес аз призовавам всички членове на вашата комисия, господин председател, и нещо повече, всички членове на Европейския парламент да покажат личен пример, да изиграят своята роля. Заедно и решително ние сме длъжни през идните години да направим необходимото, че 5% достъпни издания да станат 10, 20, 50, а защо не и 100% от всички издания. Разполагаме с техническите възможности за това. Сега се нуждаем от политическата воля, от политическата решимост, правото да четеш да се превърне от лозунг и въжделение в реалност за 314 милиона хора, страдащи от увредено зрение по света. Благодаря. Thank you, Mr. Friend. Thank you very much. I'll give the floor now to Mr. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Франциско Мартинес Калво, технически съветник в отдела за култура и спорт за слепите в Испанската национална организация на слепите. Имате думата. Добър ден. Благодаря. Благодаря на шведското председателство, на Комисията по правните въпроси, за това, че поканихте моята организация да говори пред вас. Аз съм щастлив или пък нещастлив да говоря след господин Френд. Не е нужно да повтарям това, което той казва. Но той не остави много неща, които могат да се добавят. Все пак ще използвам друг поглед върху същата тема. Първо, Искам да кажа, че трябва да изготвим списък на този дебат. Дебат от няколко години вече с много неща са казани, написани и мисля, че ще има трудности за намирането на решение в основа на казаното и написаното. Не искам да говоря по всички въпроси, само ще спомена някои въпроси. Беше казано, че когато е в цифровите е достъпно и информация, платена с обществени средства, е за всички достъпна. Слепите и тези с увредено зрение искат всичко да получат безплатно. Правата върху лицензите, патентите са международни е, споразумения за обмяна на материали. Но това може да доведе до пиратство институциите, които доставят услуги на хората с увредено зрение, желаят всички информации, които се публикуват, книги или електронни документи, да могат да бъдат четени от всички. И че тази информация може да се купува по същите канали за продажба, в същите книжаници, където и другите хора пазаруват. Но ако се знае, че само 1% от търговско публикуваните книги, това не въжи за Испания, се купуват на улицата, а останалите 5% се произвеждат от специални съюзи в Великобритания, например, или при нас в Испания. Смятам, че имаме едно дефинитивно решение, което е много просто да се каже, но е трудно да се приложи. Всичко, което се публикува, всичко, което продават издателите, трябва да бъде във формат, който всички да могат да го четат. Това може да е книга за всички или да бъде публикувана в различни формати. Единна книга, така да се каже, може би електронната книга е такава, ако бъде произведена по подходящ начин, или аудиокнига. Може би трябва да има други формати, е, с голям шрифт, например, и така нататък. Това решение не е лесно да се приложи, както казах. Утре няма да стане всеки случай. Организациите имат план Б и плана Б почива на два стълба. Единият стълб е правното одобрение за това адаптиране. В Испания е едно изключение. От друга страна, искаме да работим и с издателите колкото се може в по-тясна връзка, за да ни доставят от една страна материала, а от друга страна да можем да им помогнем да направят тези книги достъпни. За да се подобри този план, е, са нужни няколко плана. Няма патентна рецепта, патентована рецепта. С това е, решение можем да постигнем 5%, но не е единственото решение. Трябва да си сътрудничаме с законодателя, с обществените институции, с организациите по авторско право, с издателите, както и с тези, които предприемат адаптирането на книгите. Издателите как могат да ни помогнат? Ние изхождаме от това, че тази адаптация може да се остави на, предостави на съюзите. Трябва да навлеземе сериозно в електронните книгоиздаване, което води до по-доволесно адаптиране е, е например, e-books, които са достъпни и системата Easy, която вземе платформите за четене, тогава новият пазар, който се получава, електронната книга, ще бъде приложена от самото начало. Едно е ясно. Е, хората не искат нищо да получат безплатно, искат да купуват книгите, искат да допринесат е, за пазара на издателите. ние видяхме, че за да се достигне до тези книги, са нужни издателите и те трябва да позволят тази достъпност. Нужна е информационна система. Това не може да се направи след това. Резултата ще е лош. Трябва още от самото начало при изготвянето на книгата ако това стане, се отварят пазари за 40 милиона възможни клиенти. 314 милиона могат да бъдат по целия свят, както Кристофър каза. И Крис това, което каза, искам да допълня, че възрастните хора не четат вече някои тях не четат вече, защото за тях коства това доста усилия, въпреки че нямат увредено зрение. Както казах, не всичко, което е цифровите вид е достъпно. Мисля, че е важно да кажа, че, например, от 19 октомври е, се продава един продукт, който е за всички той ни показа какво се случва, когато нещата бъдат предоставени на пазара. Kindle 2 има възможност да се използва на съответния език. Хората с увредено зрение се радват, че има такъв продукт, и най-накрая, според тях е възможно да се купи електронна книга, като се плати на авторите, на издателите се плати и всички могат да я четат. Съюза на авторите в САЩ каза, това би било една аудиокнига, ако се използва функцията за четене, но според мен такава книга няма. Няма книга, когато майката чете книгата на детето. Това е но, не е нова книга, тъй като глас, гласа след това изчезва във въздуха, както е, се прави, когато се прочита една книга от един човек на друг. Това решение от Съюза на авторите е насочено към производството на аудиокниги някои казват, те носят повече пари. Добре, аз го разбирам това. Но не разбирам защо някои си запазват правата някога да издадат аудиокнига. Това може би е след 15 години. А междувременно те затварят книгата за тези, които искат да купат книгата сега и да я четат. Каква роля играе тук законодателя? Сегашните ограничения, изключения – помагат в Испания да си вършим добре работата, но те трябва да, да бъдат на, не на доброволна база, а с, с, свързани с задължения. Както е, е, както е сега в директивата, това води до проблеми при обмяната на книги между отделните държави в рамките на Европейския съюз. Чухме вече за договорите, които са предложени от е, СОИС. Става дума за организации, които така не че вършат тази работа. И тези книги е, искат да, да бъдат обменени по контролиран начин в сътрудничество с други държави. Става дума за това тези книги да бъдат разпределени, дистрибутирани. Каква роля играят публичните институции? Всичко, което се произвежда, трябва да бъде възможност за четене от всички. Става дума за обществени средства. Ние всички плащаме данъци и поради това всички имаме право на достъп до тази информация. Уебсайтовете трябва да са достъпни, особено тези на държавните институции но а, човек с увредено зрение трябва да си свали PDF файла, но въпреки това не може да го прочете. Тоест, обществените средства трябва да се насочат към всички хора. Да се от полза на всички хора. Това е една нова идея. Депозирането на права. Има един закон в Испания от 1973 година, още преди демокрацията в Испания И това се опитват националните библиотеки да променят. Едно нещо е много интересно, именно издателите а, представят екземплярите в печатен вид и депозират правата в цифров формат. Така може да се запази цялото и създава възможност определени организации да имат достъп, които имат доверие на администраторите, имат достъп до архив, който се публикува. Издателите не е нужно с нас да влизат в контакт. Каква е нашата роля в край на краищата? ние може да се опитаме да сключим по-добри договори с издателите и с а, правособствениците, да им помогнем да публикуват книги, които са с по-добър достъп и ние всички можем да ги купуваме. Ние разработваме технологии, като например PEASY, най-добрата възможност за четене на книга не само от слепите, но и всички други, които искат да четат. Всички тези решения имат един проблем и той е страхът от пиратство. Това е причината да се блокира цялата тази тема и договора се е блокиран. Трябва да кажа, не смятам, че че интернет отваря страницата на пират пиратството. Пиратството винаги се е съществувало. То не чака сега да бъдат обменени книги за слепи на международната сцена, за да бъдат копирани. Аз не смятам, че с тази дейност ще насърчиме пиратството. Смятам, че организациите, които разпределят, дистрибутират тези книги, трябва да внимават с материалите, които се разпространяват по отношение на авторите. В печатната форма издателите отпечатват книгите, които се купуват в книжаниците. Но ние знаеме кой купува Брайл книга и, и ние знаеме, когато използваме аудиокнига, ние сме много внимателни и даваме само на този, който има нужда от нея и не даваме на всеки такава книга може така да се работи и в международен план. Например, ние не изпращаме книги в Латинска Америка, без да знаем на кого ги изпращаме. Трябва да имаш доверие в този, когато изпращаш книгата. Ясно е. че пиратите не са глупави. Не може да се каже просто така. Е, хората с увредено зрение, те насърчават пиратството. Можем да въведем контролни системи за книги, които се дистрибутират с воден знак, например. И ще знаем кой получава тези файлове. Дали е копиран, се копират тези файлове, дали ще се появят някъде тези файлове. Ние знаем на кого даваме тези книги, но повече от това не можем да направим. Не може да се иска от нас ние да играем ролята на полицаи. Да сме отговорни за преследването на пиратите. За тази цел имат други органи. Много по-трудно е при появяването на копия на книги, които се разпространяват чрез книжаниците. Искам още нещо ясно да кажа. Не може да се прилага едно решение като патентована рецепта. Всички решения трябва да се прилагат. Нужно е работата на законодателя, нужни са ни издателите, нужна ни е работа от страна на съюзите на слепите. Всички трябва да се погрижат да нарасне процента на книгите за хората с увредено зрение. Да не стигнем 100%, но все пак да се увеличи този процент. И накрая Искам да цитирам Уилям Гибсън, който каза, че бъдещето вече е тук. Въпросът е, че бъдещето е лошо разпределено. Смятам, че книгата вече имаме, технологията имаме. Някои се продават по книжаници, други все още не. Благодаря. Благодаря на господин Франциско Калво за своя, неговия доклад. Сега давам думата на Ане Бергман Тахон, директорка на Федерацията на европейските издатели. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на шведското председателство и на Комисията по правните въпроси на Европейския парламент за подправената ни покана Нека кажа най-напред няколко думи за организацията. Ние представляваме националните издателски асоциации, 26 такива. И е, е, издателската дейност в Европа е, има общо оборот 24 милиарда евро по данни от издателите, което е нарежда на първо място е, сред е, от културните отрасли. Да, разбира се, добре е, е във всяка голяма книжарница да се намират е, издания, оформени така, че да са достъпни за хората с увредено зрение. Мисля, че издателите също е, се отнасят сериозно към така наречения книжен глад. Целта ни е, най-сетне би трябвало да бъде такава, че достъп до богат диапазон от е, издания да имат е, лицата не само с увредено зрение, а и всички лица, които по някакви физически или интелектуални затруднения не могат да четат обикновените формати. Има технологични решения, има все по-достъпни електронни, цифрови решения и като резервен вариант и само доколкото е необходимо, достъпът е, до книгите, които не са оформени по съответния начин, би могъл да се осъществява с помощта на специализирани организации, е, които ние и СОИС, е, платформата на СОИС, наричаме доверени посредници. Няколко думи за освобождаването от авторско право в Европа. То се прилага за лицата с увреждания, за удовлетворяване на техните потребности без стопанска цел, доколкото е необходимо от съответното увреждане. Това освобождаване е, действа в 27-те държави членки. И аз а, е, е, съм съгласна с казаното от Франциско, че е, тази норма има своето пряко действие навсякъде в държавите членки и не е необходимо да се, преве... да се приема нарочно общо европейско законодателство. Ние като издатели гледаме на това освобождаване, на това изключение като на стимулиращо. Ако е, е възможно е, изданието да бъде е, публикувано от самия издател, то естествено освобождаването не се прилага. Що се отнася до доверните посредници на национално равнище, това са най-вече благотворителни организации, е, специализиращи в тази област на осигуряването на достъп до книжнина е, за хората с увреждания, но не навсякъде в Европейския съюз, не във всички държави членки положението е едно и също. Организациите в много страни са зле структурирани и съответно не се ползват с такова доверие, с нужното доверие от страна на издателите. Но и ние, издателите, и е, е, представителите на авторите, и на хората с увреждания, приемаме, че за да работят в интерес на едните и на другите, въпросите посредници наистина трябва да се ползват с довери. И само увеличавайки броя на доверните посредници, бихме е, постигнали успех в задачата си. Платформата на СОИС също е, си служи с това понятие за доверен потребител, в това число способността да дава предсказуеми резултати, в това число е, да съблюдава авторското право. В Европа има няколко организации, В Великобритания има такава организация, в Холандия има организация Дедиком, която образцово сътрудничи с правоносителите. Всяка вечер всички е, периодични издания, вестници изпращат на Дедиком електронните си файлове и сутринта, на другата сутрин, незрящите и другите хора с увредено зрение имат готов вестник, оформен така, че да могат да, да го прочитат. Нека кажа няколко думи за технологията. Много се каза тук за аудиоизданията. Наистина няма ги достатъчно много, но пък и не всички книги биха могли да се издадат е, под формата на звукосапис. Е, трудно е да се постигне същата привлекателност а има от друга страна и електронни издания и все повече издателите е, подават на е, печатниците е, файлове в формат XML и заедно с това в формат наречен IPA, който дава възможност за продуциране на изданието, така че то да бъде достъпно за хората с увредено зрение. Безплатен е стандарта, публикуване от Международен форум и дава възможност за отделно оформяне на съдържанието от макета, от оформлението на изданието. EPUB се казва всъщност стандарта, има го в интернет, може да се запознаете. Освен това нещо друго, което няма нищо общо с авторското право, става дума за данъка върху добавената стойност. Ние разговаряме с Европейския съюз на слепите да окажем подкрепа на инициативата на шведското правителство. При намаляването на ставката на ДДС в страната, шведското правителство намали и особено ставката за книги. Европейската комисия започна производство за нарушение на договорите срещу Швеция, но накрая ще се оказа, че би било по-уместно да приеме намаляване на ставката на ДДС за книгите навсякъде в Съюз. И най-сетне, нека кажем, че за издателите е дългосрочна стратегическа цел да осигурят издания, оформ... оформени за индивидуалните изисквания на хората с увреждания при четене. Благодаря. Бих искал да отправя благодарност към ораторите, за, техните, за техни изключително важен принос към този дебат. И преди да дам думата на господин Гранер, държавен секретар Министерство на правосъдието в Швеция, Той ще председателства дебатите, които следват. Аз се извинявам, че трябва да тръгна, но просто искам да кажа няколко думи ще говоря на италиански. Аз съм действително изненадан от този израз глад за книги. Лично аз искам да благодаря на всички докладчици на този семинар. Ние всички обичаме природата, но не и тогава, когато ни създава ограничения. Човек трябва винаги да, да спечели и да надмогне ограниченията на природата. Качеството на една цивилизация и степента на развитие на една цивилизация се измерва по демокрацията, по постиженията, по богатството, но особено на човешкото богатство, богатството на хората и уважението към другите. Технологията е важен инструмент за освобождаване на хората. Технологиите водят до чудеса. Тези, които не могат да виждат, те могат поне мислено да виждат. Те могат да борават със своите мисли много добре. И това може да промени нашия свят. Аз говоря за повече движение, раздвижване в тази сфера. какво е ограничението в всички хора, на всички хора в гражданското общество. Когато новите технологии бяха въведени и с шрифта за слепите, нещата изглеждаха, че е станала революция. Днес установяваме, че само 1% от книгите действително са достъпни. Са в добър формат, подходящ за слепи. Тоест, постигнали сме нещо, но не е, не е достатъчно. Трябва да се отчитат различните роли и трябва да знаем, че още имаме твърде много работа. Сега не е применливо днес една мал, едно малко малцинство да бъде засегнато от този глад за книги и не може да, да не може да задоволи глада си за книги. Е, извинете, че оказвам това пред Комисията по правните въпроси, но това е правото на душата да ползва книги. Правото има душа. И трябва да се поеме ръководната роля. Но ние сме малка комисия и твърде много е за нас това. Това е политическо и морално предизвикателство, пред което сме поставени. Трябва да вър... продължиме по пътя, по този път. И Европата не е само люлката на демокрацията, но и люлка на развитието, люлка на социалната държава. Европа все повече трябва да става пример по отношение на човешката чувствителност по политическите въпроси. Благодаря на всички, които си изказаха. А сега давам думата на господин Магнус Гранер, държавен секретар от Шведското министерство на правосъдието. Той е много активен а, секретар в Швеция. Аз се срещнах с него и получих, добих впечатление от него. Сега тази сесия трябваше да бъде водена от Карин Пилестер, която е председател на парламентарната комисия за промишлеността и търговията в Швеция. За съжаление, тя се разболя и не може да присъства днес. Аз имам няколко въпроса, но давам веднага думата на госпожа Лихтенберг. Uh, excessive... uh, много благодаря. Uh, може би се нуждаем наистина от големи реформи още сега, защото не можем да четем толкова малки цифрички в нашите документи. За мен беше много важно и много впечатляващо да видя какви възможности има относно процента на достъпните книги, аз съм негативно изненадана. Аз изцяло подкрепям идеята да получим решение, което да направи възможно стъпка по стъпка да стигнем до 100%. Всичко друго не може да бъде приемливо. ако човек сериозно разглежда Европейската конвенция. Тук става дума за права, говориме за правната материя, от друга страна рестриктивен режим и от друга страна достъпа. Затова имам въпрос. Чух от организации на хора с увреждания, с зрителни увреждания – че често има спорове относно форматите, в, който, в които да бъдат направени достъпни творбите при колективните дружества и рестрикциите предотвратяват едно успешно разпространение. Аз самия съм потребителка на аудиокниги. професионално трябва толкова много трябва да чета, че обичам да чета, така да се каже, когато слушам а, печатното произведение. Докато чиста, например, в къщи. Родителите ми не могат също лесно да четат. Един допълнителен въпрос. Имаше известно време много книги с голям шрифт световна литературния класика. Междувременно обаче този шрифт изчезна от пазара. Може някой да отговори защо? Говоря за немско говорящите страни. Това е забележително. През последните години значително намаля публикуването на печатни произведения в голям шрифт. Някой може ли да ми даде информация? Знам, че не е голям пазаря за световна литература, е, е, хора, които са принудени да четат само голям шрифт. Но това е растящ пазар, според мен. Но той не бъде обслужван. Има съвсем банални литературни произведения. А сега, днес вече световна литература няма с голям шрифт в немско говорящите страни. Има ли това общо с ограниченията на достъпа? Да или не? Беше ми казано, че има големи рестрикции, когато организации искат да го направят това. Например, организации на възрастни хора, които са готови да остават да бъдат напечатани такива издания. Свързано ли е това с доверени организации и защо няма доверие? Това за мен изглежда нещо необичайно. За мен правата за достъп до информация и литература действително едно богатство, което трябва да има голям приоритет и не може да се да се работи тук с малки ограничения, да се занимаваме с това. Трябва да направим една голяма крачка напред. Аз не мога да разбера защо ние в Европа не сме водещи в това отношение. Благодаря много. Смятам, че този въпрос е отправен към Федерацията на европейските издатели. Да, за съжаление си мисля, че Просто нямам представа защо на немския пазар не излизат книги с едър шрифт. Е в Германия рентабилността, печалбата на издателите е около 3%. И по-голямата част от книгите, които издаваме, които отпечатваме, не се продават. Или се продават много малко бройки от тях. Така че в определени случаи има и такива обяснения. Просто не можем да произвеждаме, не можем да си го позволим и за това трябва да разчитаме на посреднически организации. Но а, не мога да отговоря на този въпрос. Защо няма книги с едър шрифт в Германия? Благодаря ви. Много ви благодаря. Позволете ми да отправя един коментар. Да направя такъв коментар като пират, защото аз съм политически пират, но не мога да потвърдя това, което казвате. Ако някой иска да публикува книга, е много лесно това да се направи. Книгата просто може да бъде сканирана. Да, наистина трябва да се въведат е, реформи в този случай, но ако това не е проблем, добре, нека да забравим за това. Така, така или иначе, ако се издават специално книги за незрящи хора или за хора с увредено зрение, това в крайна сметка може би наистина ще се превърне в източник на пиратство. Това е основна тревога. Но нека да забравим това и а, просто да осъществим реформата. Бяха споменати а, някои ограничения, нещо, което а, за мен прозвуча доста разумно. Това са мерки, които ще позволят международното трансграничното разпространение, защото, както споменахте вие, Хари Потър, например, може да се сканира и веднага да се публикува в интернет. Не съм сигурен, че а, разбрах правилно, но в крайна сметка това може би е подкрепа за споразумение между Световната организация за интелектуалната собственост и Световната организация на слепите. Може би това пък предложение може да излезе от нас. Просто го направете. Okay, I'm not quite sure that was a... Не съм сигурен, че това беше въпрос. Не, не, не. По-скоро беше коментар, както казах в началото. Да, казва господин модератора, разбрах това. А, някой иска ли да коментира, да отправи реплика? А, госпожа Лихтенбергер отново. Um, uh, Мога ли да попитам какво е времевото разпределение за решаването на проблемите? Uh, защото смятам, че трябва да постигнем съгласие по това, колкото е възможно по-скоро. И на второ място, каква е пречката? А е, може би тези а, дружелюбни парламентаристи ще помогнат да се преодолеят препятствията, но какво ни пречи да направим такова решение, да вземем такова решение, което беше предложено? Въпросът. Въпросът е за всички очевидно. Господин Френд, мисля, че преждеговорившият, който посочи, че е твърде малко вероятно пиратството да може доказуемо да се свърже с разпространението е, на издания в достъпен формат, е, всъщност обобщава всичко. Идеята е абсурдна всъщност. Аз вече 20 години е, представлявам Световния съюз на слепите. Основната загриженост на правоносителите бе именно за това. За възможностите да се разпространява незаконно в случай, че ни предоставят цифрови файлове е, на своите произведения, че би изтекла информация, така да се каже. Но както каза Франциско, ние сме много внимателни и предпазливи. Ние добре знаем на кого даваме достъп до продукта. И разбира се, ние не можем да накърним жизнеспособността на издателите. Та не е в наш собствен интерес да пуснем под масата е, текста на някой незаконен издател, нали ще се компрометираме и бъдещите ни постъпления, така да се каже, от а, е, цифрови книги ще пресъхнат. Що се отнася до, до препятствията, до, до пътя, който ни предстои, аз вече го казах и отново призовавам комисията да е, разгледа позицията на европейския вод или по-скоро на европейския блок е, в СОИС Разбира се, има 27 отделни е, национални представителства на държавите членки, но е, очевидно те получават, получават централизирани указания. Та не би ли могла комисията да преразгледа е, тази позиция с оглед примиряването на двата интереса на правоносителите, и издателите от една страна и на хората с увредено зрение. Необходимо е равновесие между тези две страни. Нуждаем се от гласа на ЕС в Женева на 14 декември и се надяваме вашата комисия да помисли за необходимостта от евентуално регулиране на пазара. Ако издателите публикуват в достъпен формат, то изключения, освобождаване от общо приложимия режим няма да бъдат необходими. Тоест, може и пазара сам да се справи, но наистина трябва осведомено да се прецени доколко това би било така. Добре би било наистина вашата комисия да отправи очакваните политически послания, така че Европа да тръгне по, по този път – Нека не затваряме е, врати, нека не предрешаваме от сега, да се надяваме, че в Женева на 14 декември изходът ще бъде положителен. А, поз, позволете ми да се върна на положението в Европейския съюз. Вие тук говорите за задължителен характер на изключението, но, но то вече действа всяка една от 27-те държави членки. Какво бихте постигнали с това? Онова, което е необходимо е да расте броят на доверните посредници. В Италия са повече от 6, мисля. И те искат от всеки издател да получат е, цифров е, файл. Някои от тях се ползват с пълно признание. Други не съвсем. Доверието трябва да се гради. След като бъде изградено взаимното доверие, според мен не ни е необходима каквато и да било нормативна намеса. А, първо господин Людер от комисията, след това господин Мартин Ескалво. Мисля, че трябва да бъдем честни със себе си. Тук много може да се каже, а и на по-широки форуми. Междувременно зад колисите стават други неща Лесно е да се каже, че комисията може да организира европейския вод или пък да придаде задължителна сила на изключенията. Знаем, тези неща са спорни, по тях се водят спорове. Ние сме публикували немалко материали, но като се стигне до същината на въпроса, е, и се разговаря е, с отделните заинтересовани страни, се чуват неща, които публично не се чуват. Защо, както се каза, някои изключения в обществен интерес да не стават задължителни? Прекрасно. Да, обаче изключенията имат ограничен териториален обхват, точно както авторското право има териториален обхват. Така че дори да имате задължителни изключения, проблема ще си остава. Продуктът, продуциран <coughs> в условията на национално изключение, няма да може да се разпространява извън територията на съответната страна. И след това ще имате друг аналогичен, почти същият продукт, продуциран по изключението в другата държава членка. И ще може този продукт да се разпространява само там. Приложното поле на изключенията е хармонизирано, но териториалният обхват не е. Той остава национален и поражда дублиране. Какво ще правим с тази териториалност? На определен етап ще се стигне до необходимостта да се изправим лице в лице е, пред въпроса. И като регионален външно-търговски блок трябва да си зададем въпроса. Е, нуждаем ли се от пантериториално авторско право и съответно изключение или ще продължим да си запазваме е, националните обхвати и на правата и на изключенията. И ако не ни стиска, така се каже, да приемем пантериториален обхват, ако си държим на националната традиция и прочее и прочее, то, както казах, поне ще трябва да въведем строга система на взаимно признаване. при едно така наречено хармонизирано вече изключение, ако е законосъобразно даден продукт да бъде продуциран на територията на дадена държава членка и при действието на аналогично изключение на територията на друга държава членка, то продуктът ще трябва да може да се търгува навсякъде на територията на Европейския съюз тогава позицията ни в СОИС би била далеч по-убедителна и далеч по-солидна. Тогава ще можем да заявим СОИС, на регионално равнище сме постигнали взаимно признаване на продуктите, продуцирани по изключение и сега СОИС, ако обича да направи същото в международен мащаб. Но за това Европейският съюз като външно-търговски блок в СОИС би трябвало да има един далеч по-съгласуван глас. Благодаря. Господин Людър се справи далеч по-добре от мен, така че няма, няма смисъл. Е, значи няма повече отговори на зададените въпроси, а има ли въпроси? Без отговор. Ако няма, е, бих искал най-напред от името на шведското председателство сърдечно да благодаря на всички почитаеми оратори, които участваха днес, е, както и на участниците е, за енергичните въпроси. Преди да е, закрия заседанието, бих искал да дам думата на господин Баласаре, който е заместник председател на комисията. Благодаря на шведското председателство, благодаря на всички докладчици и всички изказали се. Беше, една, много, беше един много важен дебат депутатите сега се запознаха с ограниченията, с дълбоките проблеми. проблеми. Ние разгледахме и конкретни въпроси. Общите трудности, които имат въздействие върху отделните хора. Ние трябва да се занимаваме и с законодателството. Приноса на всеки от изказалите се е важен. Ние общо, комисията, парламента, съюзите, ще стигнем до едно балансирано решение. Ще бъдат достигнати някои цели и ще се стигне до едно отваряне. Така че да отговориме на искането на всички да имат право да четат. Благодаря.